Dear colleagues, please, may ask you to take seat. И ако обичате, заемете места, за да започнем с нашето заседание. Първо ще приемем дневния ред. Считаме дневния ред за прият. Благодаря ви. Имам освен това няколко съобщения. Както знаете, Днес се навършва една година от ужасяващите терористични атаки в Брюксел, така че председателят Таяни ни покани членовете на съвета на Европейския парламент в 10 часа да се съберат пред Централната зала, за да почетем жертвите от терористичните атаки. Така че ние ще прекратим в 10 без 5 точно нашето заседание за 10 минути, за да се предвижим там. И след това, след 10 минути, ще продължим нашата работа. Второ, някои от препоръките които бяха прияти на вчерашното заседание на координаторите. Те бяха. бя... Решихме всъщност да изпратим писмо, като, в което отбелязваме, че всъщност са прияти всички от чети относно текущите междунационални преговори. И ако имате някакви коментари, можете до петък след обед 5 часа да ги изпратите. А след това имаме и а, номинации, а, мандат за компетентните органи, за да приемат нови а, правила за конкуренцията. И Разбира се, всички теми, свързани с тази политика, ще бъдат отчетени в нашите доклади. Годишният доклад по финансовите услуги, бюджета за 2018 година ще бъде разгледан на бюрото реформа на Европейската система за собствени ресурси, правилата за механизма за контрол на държавите членки и упражнението на комисията за нейните правомощия за прилагане. Делегирани актове и техния преглед и други изпълнителни мерки ще продължим по мълчаливата процедура на 27 март. Измененията можете да подадете до 23 март. Решихме, че агенцията по кредитно, кредитен рейтинг всъщност ще бъде разгледана и също така координаторите ще се срещнат с Централната банка на Италия на 11 април в 5 след обед проекта за програмата за изслушване по CCB, по Европейската централна палка беше приета, а също така и препоръките на комисията за конкретните страни ще бъде представени на 30 май и двама членове от комисията, господин Мадо и господин Морел, ще участваме в мрежата за петиции по коми... която ще бъде разгледана от комисията по петициите. Сега, преминаваме към нашата следваща точка, четвърта от дневния ред. Това е едно изключително важно изслушване относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти. Ние решихме да сме домакини за това изслушване, тъй като колегиума на парламента прецени, че след финансовата криза централните контрагенти играят много важна роля в целия финансов сектор и съответно законодателите трябва да дадат своя принос, да дадат повече задачи, повече правомощия на централните контрагенти. Изпълнението на, от 2015 година на а, приятите задачи всъщност показаха, че всъщност има доста важна роля, която а, поемат централните контрагенти, които носят съществена структура, когато става въпрос за управление на риска. И от друга а, а, страна, Централния борт всъщност трябва да предложи нови мерки за оздравяване на системата и съответно за конкретните клирингови членове. И когато става въпрос за възстановяване и преструктуриране, трябва да се приемат точни мерки за а, а, как ще протече този процес за централните контрагенти, за да се справяме много внимателно с евентуално, евентуални кризи и каква ще бъде ролята на органите за възстановяване. А, в тази връзка Приветстваме проекта на комисията от 2016 година и съответно през 2013 година парламента прие своя собствена резолюция за възстановяване във връзка с рамката за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти. Към момента предложението всъщност предлага стимули за превенция на кризата и за ефективно функциониране на централните контрагенти. Това предложение също така прави анализ на дискусиите по темите на международно ниво отразява също така и препоръките на самия сектор. Ние Продължаваме, разбира се, да следим тази дискусия и за това всъщност решихме да организираме изслушването, да чуем експертните становища на изтъкнати специалисти. И ще чуем, разбира се, и виждането на съответните компетентни органи, Елке Кьоних, която участва, разбира се, също в международните е, дискусии е, по възстановяване на центру, е, централните контрагенти. А също ще чуем и виждането на централния регулатор. И нашата работа като съзаконодатели е да чуем вижданията на всички заинтересовани страни и разбира се да гарантираме ефективната дейност на централните контрагенти. И за тези цели нашият втори панел включва трима оратори. Ерик Мюлер, който е изпълнителен директор на Юрекс Клиринг, част от борсовата група в Германия, Терес Маккормик, който е главен експерт към БНП Париба и Айлин Кили, директор за анализ на риска към BlackRock. Благодаря на всички участници. Всеки ще се изкаже до 7 минути. И след, след всяко а, всеки панел всъщност ще, членовете на комисията ще се изкажат в рамките на 3 минути. И съответно ораторите ще се изкажат, ще отговорят на въпросите в рамките на 3 минути. А сега давам думата на съдокладчика Вайцекер. Започваме с първия панел и давам думата на Елке Кьони. Добре дошла! Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Благодаря, че ме поканихте да се спра на една важна а, тема в един толкова важен ден за Брюксел и за вас самите. Нека първо да обясня защо има интерес по отношение на централните контрагенти и ще допълня в този смисъл казаното току-що от председателя. Централните контрагенти са основна, основен момент от реформата след финансовата криза на пазарите на деривативите. Те са много важен партньор на централните банки, но в същото време в тази широка картина трябва да направим така, че тези контрагенти да бъдат надежди, надежни, свързано това с управлението на риска и други елементи в тази област, включително и а, режимите за възстановяване и преструктуриране на тези централни контрагенти. Те имат интерес да има много а, стабилна, надежна рамка за възстановяване и преструктуриране, защото много от а, а, тях имат различни клирингови мем, а, членове а, и по този начин са изложени и на риска в а, опашката на централните контрагенти, т.е. при събития с много малка статистическа вероятност. И а, същото въжи и в обратната а, посока. Фалит на един централен контрагент би означавал а, фалити на един или повече от основните му клирингови членове, както и обратното. Ето защо е много важно да участваме в а, резолю... а, в а, всички законодателни актове, а, свързани с изграждането такъв режим за преструктуриране, за централните контрагенти, а, аз съм а, председател на единия съвет за преструктуриране и очакваме да се изработят основните препоръки на време за среща на Г20 в края на тази година. И така, нека се спра малко повече на резолюцията, публикувана в, през ноември месец която също е, отговаря на международните съветия. Ние като съвет приветстваме предложението и приветстваме и избора да се включат банковите органи, включително нашия съвет, е, в е, колегиите за преструктуриране и а, да се а, създаде нов комитет за преструктуриране в рамките на ЕСМА. Наистина е много важно според нас взаимодействието на всички а, съотносими органи да се координира и в този смисъл а, ценим не само и яснотата на участието а, на тези, които са част от колегия колеги, колеги за преструктуриране, а, но и а, тези, които ще имат някакво споразумение с него. На международно ниво има ясен ангажимент към това, което наричаме групи за управление при цените. три области има обаче, които трябва да обсъдим малко по-подробно с вас. Първата област, на която искам да се спра, е за това как се отношението към клиринговите е, членове. В случай на несъстоятелност на един от членовете, клиринговите членове, това може да доведе до несъстоятелност на самия централен контрагент. Е, особено важното тук, е, което трябва да имаме предвид е, че при усилията да спасим този член, ние всъщност налагаме загуби на другите клирингови членове и то в период, в който те вероятно изпитват някакви трудности или пък също са на границата на сериозни проблеми. Така че е, това не е, е един проблем, който познаваме е, от преди, че това са твърде големи централни контрагенти, които не трябва да оставяме да фалират. Тук проблемът е по-различен, защото имаме нов вид взаимосвързаност между различните институции. Една банка, да речем, не може да бъде оставена да фалира заради а, липсата на капитали, които могат да се използват за ам, спасяване. А, всъщност в самите решения трябва да се а, заложи този принцип. А, и смятаме, че е много упорито трябва да настояваме, че някой от задълженията на клиринговите членове могат да бъдат временно отменени. Например, такива, които са вече в процес на реструктуриране или пък да се използват а, а, да, извинения и изключения от задълженията за касово нареждане при, при структуриране. А, така че да могат тези загуби да се разпределят и извън директните клирингови членове. Втория момент, на който искам да се спра, за да поясня все пак за първия, това е стара тема и тя е доста щекотлива. Второто, на което искам да се спра е, че кога момента на влизане в реструктуриране има гъвкавост за това да прецени борда кога трябва да се пристъпи към реструктуриране. Ясно, е, че това не трябва да е твърде късно. От моя гледна точка това означава, че трябва да се действа преди края на каскадното, каскадния принцип при не, изпълнението и трябва да има реструктуриране, което е последователно и да може да се действа с съответните принципи. Това а, означава. А, това фактически въжи особено за такива централни контрагенти, които не са добре капитализирани и съответно а, могат да стигнат до по-висок риск от загуби при неизпълнение. На трето място по хармонизирането на рамката в Европейския съюз за централните контрагенти. Ясно е, че те са взаимосвързани и са свързани много тясно с банките. Така че хармонизацията на техния надзор може да се извърши по няколко начина. Един от вариантите, разбира се, е да се е, използва подхода за банковия съюз с един е, надзорен орган и с един орган за реструктуриране е, като имаме предвид, че разбира се централните контрагенти присъстват в ограничен брой държави членки. Но ако трябва да бъда откровена, нашите общи усилия би следвало да бъдат насочени основно към това съдържанието на предложението да е в посока финансова стабилност. А кой какво ще върши може да дойде на второ място. Това искам да спомена на този етап. Благодаря ви за вниманието. Съжалявам, че се разпрострях малко и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви след това. Благодаря. Следващия оратор е Стивен Мер. Заповядайте. Thank you, uh, Roberto, for giving me the floor. Uh, uh, Благодаря, че ми давате думата. Почитаеми депутати, бих искал първо да кажа, че днес е една тъжна годишнина за Брюксел, за Белгия и за цяла Европа. Искам да благодаря на вашата комисия за това, че организира това изслушване по това важно предложение да се въведе рамка за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти. Благодаря ви за тази възможност да говоря пред вас по този основен законопроект и да кажа няколко думи, свързани с практическото практическата работа а, на ЕСМА. Ще започна с някои общи моменти. Знаете каква е значимостта на централните контрагенти по света. Тя се увеличава през последните години постоянно, особено след като започнаха да се изпълняват задълженията от Г-20. Тези контрагенти бяха създадени за да се намалят а, системните рискове при взаимодействията участниците на пазара. Направиха се стрес тестове от ЕСМА миналата година и централните контрагенти или ЦК са изключително важно, е, изключително свързани. Затова е, при е, провал и неизпълнение от тяхна страна това може да доведе до сътресение на пазара силата и устойчивостта на тези ЦК е изключително важна, за, за да имаме стабилност на пазара. ЕСМА подкрепи постоянното прилагане на европейския е, подход към създаване на такава устойчивост на ЦЦП, записани в Европейския регламент за пазарна инфраструктура ЕМИР. Имаме партньорски проверки, активно участие в колегиите за надзор над централните контрагенти. Имайки предвид европейския стрес-тест, направихме надзорен стрес-тест за централни контрагенти и подобряваме методологическата си рамка. И накрая искам да спомена, че направихме пруденциален преглед на отделни ЦК, особено що се отнася до рисковите модели, които те използват. Настоящата рамка, създадена с ЕМИР, е един успех, що се отнася до европейската интеграция. Постоянното прилагане на правилата а, трябва да бъде допълнено с една рамка за възстановяване и преструктуриране, за да може централните контрагенти да оцелеят, когато има кризи на пазара. Затова приветствам законодателното предложение на Европейската комисия, което въвежда един добър режим за възстановяване и преструктуриране на ЦК. Предложението е балансирано, пропорционално и отговаря на другото законодателство на Съюза, включително ЕМИР и директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, както и указанията за банките, които идват от Сибермайер Йоско и ФСБ за е, преструктурирането. Есме играе главна роля тук, за което благодаря. Ние сме припознати като основния надзорен орган за централните контрагенти. Мога да кажа, че ние сме готови да предприемем всички задачи, които ни предлагате и съм съгласен с всички заключения. Трябва обаче да имаме достатъчно ресурси за това за законодателство. Три основни аспекта на предложението. Планирането на възстановяването, на преструктурирането и след това управление на този процес. Три въпроса, но може би малко повече. Що се отнася до възстановяването? и неговото планиране. Основната отговорност тук е на централните контрагенти, които трябва да разработят цялостни планове за възстановяване под надзора на компетентните органи и колегията на централните контрагенти. Отвъд надзорните органи в ЕМИР, предложението въвежда също така мерки за ранна намеса. Предложението на комисията може да извлече полза, според мен, от по-детайлни описания и указания, имайки предвид конвергенция на надзора в Европейския съюз и залагане на репери за централни контрагенти от трети страни. Може би са нужни и допълнителни мерки, като например регулаторни технически стандарти или указания. На второ място бих искал да спомена и различните инструменти за преструктуриране. Много е важно да се каже, че макар, че има паралели с директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, и макар, че е добре да има синергии между документите, характеристиките на инфраструктурата на финансовите пазари са много различни. Тоест, централните контагенти са различни от инвестиционните банки и банки. Е, инвестиционните посредници и банкерите. За това са нужни конкретни инструменти при преструктурирането, които трябва да бъдат прилагани в рамките на ЕМИР. Казвайки всичко това, бих искал също да подчертая, че ако имаме набор от различни преструктуриращи инструменти, ще даде възможност на органите, които занимават с преструктуриране, да бъдат гъвкави зависимо също от определените обстоятелства на пазара. Това ме води до третата част от предложението – управлението на процеса на преструктуриране. Както знаете, централните контрагенти са инфраструктури, които работят в трансграничен план. Важно е да има координация между съответните органи в този смисъл. Има предизвикателство да се създаде, разбира се, идеално управление, което да включва колеги на голям брой надзорни органи и органи по преструктуриране. Трябва обаче да кажа, че ние имаме практически опит в ЕСМА а, по колегите, които работят по ЕМИР. ЕСМА за момента не е получила искане за медиационен процес, що се отнася до становища по ЕМИР. Причината е, че изискването, че са необходими две трети от членовете на колегията, които да подкрепят едно такова предложение за решение за медиация. И това се случва много рядко. Също трябва да се отбележи, че тъй като при колегите за преструктуриране има по-голям брой членове, отколкото при тези за централните контрагенти. Мисля, че там две трети ще се стигне още по-трудно. Онези, които извършват надзор над клирингови, клирингови членове, не са достатъчно добре защитени, тъй като, както знаете, такова предложение беше включено в предложението за възстановяване и преструктуриране. Така че не бива да забравяте това, когато говорите с комисията, защото комисията иска всеки член да може да се обърне към ЕСМА за медиация, посредством предложение за решение. Опитът ни по Емир също показва, че е нужно да се занижи този прак за медиация, особено в сравнение с това, което е записано до момента. Още нещо. Спазването на международните стандарти. Законодателният процес, що се отнася до тази рамка, за която говорим днес, се надявам да включи всички указания, които идват от международните органи в тази сфера. Графикът ще дойде лятото а, за това, кога излизат международни указания по темата. ЕСМА продължава да работи в сферата на финансовата инфраструктура. Готови сме да предоставим оперативна помощ, за да може това законодателство да бъде успешно. Благодаря ви за вниманието. И аз благодаря. Сега Продължаваме с дискусия. Първо място е нашия докладчик. Заповядайте. <coughs> Благодаря, господин председател. Тези изказвания бяха много полезни. Имам три въпроса като цяло. Първо, става въпрос за колегията от регулатори и тяхната работа. Имаме надзора за централните контрагенти, както и проекта тук за възстановяване и преструктуриране. И се подразбира, че всъщност е, е, ЦК работят е, добре, много добре, когато времената са добри е, могат да се натъкнат на а, трудности, когато създадохме, например, Банковия съюз и това е обаче целта им те да бъдат стабилни в лошите времена. Така че трябва наистина, може би тук става въпрос за доверие, за това кой плаща, кой ще трябва да плаща загубите. Така че първият ми въпрос е следният. Имайки предвид същността на проблемите, и никой тук, който е присъствал, ако да речем то открие някакъв е, проблем на, на централни контрагенти, нали, то трябва всъщност е, да, да се види дали те са подготвени, тези централни контрагенти, да функционират когато във времена на криза. И това е всъщност дали те са подготвени. Това е въпросът ни. И дали е, надзорният орган може да ам, да си свърши работата също. Вторият ми въпрос е малко по-деликатен. Става въпрос е, за, тема, която е, не се опоменаваше тук е, директно, а именно Брексит. До каква степен смятаме, че тези предложения, които ще се превърнат в законодателството, както директивата, така и регламента, те дали ще могат да се справят с потенциалните проблеми, свързани, които ще проистекат от Брексит. И големи ЦК, които всъщност работят извън нашата юрисдикция. Как ще функционират, как ще продължи тяхната работа? Дали ние всъщност можем да въведем един стабилен режим за справяне с банките, който е различен на национално ниво, или всъщност както щатите реагират да се определят извън териториални изисквания. И третият ми въпрос е по-скоро към госпожа Кълник. Какво може да предизвика преминаването от възстановяване към преструктуриране? Контекстът е доста различен. Виждаме че работата на ежедневно ниво е различна. И преди да се стигне край на каскадния принцип от една страна и от друга страна дали са налични ам, е, добри механизми, които всъщност е, да, да гарантират, че няма да се премине към преструктуриране на твърде ранен етап. Благодаря. Председателят, имате три минути за отговор. По-отделно ще отговорите, нали? Добре, значи първо ще слушате всички въпроси. Много са въпросите. Извинявам за това. Госпожа Кьоних, искам да благодаря за вашата работа в рамките на съвета за финансова стабилност. Разбира се, трудно е да се съберат всички регулатори и те да стигнат до едно и също решение, както това въжи, разбира се, и за нас. Така че напълно разбирам вашата работа, ценя високо всички усилия. Освен това, съм удовлетворена, че виждам, че това е, комисията се опитва наистина да бъде в съответствие с международните стандарти. И аз като съдокладчик всъщност искам да кажа, че нашия доклад анализира работата на всички нива, не само техническите въпроси, но и политическите въпроси. Конкретните ми въпроси са госпожа Кьоник са следните. Имайки предвид, че съвета за финансова стабилност всъщност предлага инструментариум за преструктурирането на ЦК. Може ли да кажете такива, които всъщност се предлагат конкретно в случаите, когато имаме загуби от неизпълнение и такива, които загуби, които не са свързани с неизпълнение? Смятате ли, че стимулите, които се предлагат, ще бъдат стражени, особено когато става въпрос за възстановяване, е, е, преструктуриране на клирингови членове? И съм убедена, че в ще чуем позицията на представителите на сектора в втория панел, но искам да чуя първо от страна на, на, на съвета какви компенсации всъщност, какви мерки за компенсации ще бъдат прилагани евентуално и се предвиждат. И господин майор, въпросът ми към вас е следният, имайки предвид този инструментариум, който се предлага за преструктуриране малко се казва в, на второ ниво на, в самото предлож, предложението. Практиката в държавите членки са различни особено тези, които са авторизирани в рамките на ЕС, които са 17 на броите, оперират много различно. Смятате ли, че надзора върху тях трябва да бъде е, еднакъв, както, е, и, както и по отношение на тези, които са европейски, така и тези, които функционират на национално ниво? Имате думата за отговор, госпожо Кюних. Благодаря ви. Благодаря за вашите удни думи, за въпросите. Жа Хюбнер, много благодаря за вашите изказвания. Разбира се, трябва наистина да си даваме сметка каква е взаимовръзката между тези две предложения, както и други законодателни актове. От друга страна, смятам, че Днес имаме е, възможност наистина да чуем а, е, нови идеи. Така че това е за нас а, е, наистина добър шанс да погледнем по друг начин на въпросите. Моите въпроси са многобройни и са различни. Каква е взаимовръзката между режима за възстановяване на банки и тяхното саниране, както и режима за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти? Каква е разликата и каква е взаимовръзката между тях? Може ли да съвета за финансова стабилност да <clears throat> предложи насоки за прилагането на тези два различни режима, преди да започнем и нашата работа относно реглам, режима за преструктуриране на ЦК. Факт е, че съвета за финансова стабилност, разбира се, следва принципа за недискриминация за достъпа на ЦК към банки. И въпросът ми е как вие анализирате дали <clears throat> режима работи ефективно към момент с оглед на а, световната а, банкова криза. И въпросът ми е нали, отношение на ЦК, на централните контрагенти и отново а, относно насоките на, на, на съвета, дали тази информация се <clears throat> споделя между съответните структури и а, компетентните органи. Сега, що се отнася до предложението на комисията, нищо конкретно обаче не се казва по този въпрос. Смятате ли, че трябва да се предвидят конкретни разпоредби за обмена на информация между ам, а, органите а, за възстановяване на ЦК, както и органите за възстановяване на а, банки и а, също така между самите а, централни контрагенти? Съгласно член 5 на регламента за централните контрагенти, смятате ли, че е, е уместно ам, съвета за възстановяване и ЕСМА да си сътрудничат? Смятате ли, че това ще е уместно? И преди около година се говореше за ам, рисковия фактор за първоначалния а, маржин, че това е елемент, който априори не се изключва от инструментариума за възстановяване, преструктуриране на... Но в последните е, документи дали се включва този елемент. Това не е включено в а, предложението на комисията. Така че въпросът ми е към вас, като представител на съвета за финансова стабилност дали обсъждате подобни, подобен елемент за включването на този рисков фактор за първоначалния маржен? Смятате ли, че е смислено той да бъде въведен и какви гаранции могат да бъдат включени също така? Благодаря ви. Придържайте се към трите минути за задаване на въпроси. Um, uh, uh, Благодаря ви. Благодаря на двамата оратори за техните изказвания. Аз също ще започна с въпрос, свързан с тези инструментариум и различните инструменти. Тук става въпрос пак за гъвкавост и а, скорост. Как ги прилагаме инструментите? Нуждаем се от правилните инструменти. Но ако те също са много предпис... прескриптивни, накрая всъщност описателни всъщност, накрая ще е, е, е, се изправим пред едно описание, се едно, че е в Икея за злобяване на мебели. И няма да разберем какво да направим. Смятате ли, че можем да гарантираме, че тези инструменти са достатъчно гъвкави и достатъчно бързо могат да се прилагат. Рисковите, в рискови ситуации трябва да се действа бързо, особено когато има кибератаки. Особено в такива случаи трябва много бързо да се реагира, когато говорим за възстановяване. Нямаме време тогава. Може би трябва да се премине към последната фаза. Как можем да гарантираме, че имаме добро управление, както господин майор каза. Че всички правила за управление могат да се приложат бързо. Това е всъщност отговора, от който ще имаме най-голяма нужда в рискова ситуация. и не а, а, всъщност а, да се стигне до някаква чужда намеса. Благодаря ви. Следващия член на комисията. Eh, господин Виегас, благодаря ви, господин председател. В момента сме се още в началото на обсъждане. Не сме запознати много добре с цялостната проблематика. Бих ми желали а, малко повече информация относно европейските централни контрагенти и системата за справяне с рискове. тези 17 централни контрагента, които вече са регистрирани, как, каква е ситуацията в момента с тях и а, какви са техните резултати в последно време. Дали са се натъкнали на някакви проблеми а, и дали тези централни контрагенти разполагат с система за управление на риска. В момента не разполагаме с анализи, не сме запознати дали съществуват механизми за анализ на риска, могат да се, може да се стигне до загуби. Освен това, тези загуби могат да бъдат заразни, т.е. да се пренесат към другите. А сега въпроси просто към колегите, които видя, който вдигне ръка. Значи, Елки Кьоних сега ще дам. Хиперванш, добре. Приключваме с въпросите. Ще прекратим заседанието за 10 минути. Както ви казах, не е дълго голямо разстоянието, но трябва да бъдем точни. Благодаря. Аз мислех, че и още хора ще се изкажат, за това изчаквах. Благодаря за тези две изказвания, които ни позволяват да навлезнем в анализа на това важно предложение на комисията. Три въпроса. На първо място, частично вече беше зададен въпрос от колегата, но по-скоро въпрос за господин майор. Прегледа от страна на парламента на това предложение какъв е, каква е целта? Да се намали участието на националните надзорни органи в а, цялостния процес. Ако е така, какви са основните начини, по които можем да действаме? На второ място въпрос, вие критикувахте функционирането на колегиите доста, но при е, положение, че става въпрос за още по-голяма трудност при е, оздравяването на ЦК, какъв модел предлагате за административно управление на колегиите? И е, разбира се, във всичките тези въпроси тегне на тях въпроса за Брексит, който беше също повдигнат от един от колегите. Но как виждате вие действията на Европа на 27 страни членки. Знам, че това не е във вашата област, но все пак сте експерти в областта на риска. Как би следвало да се организират органите, които отговарят за надзора на управлението на риска и можем ли да си представим подход, който позволява да се разграничи въпрос от една страна на борсите, пазарите от една страна и въпросите свързани с централните контрагенти от друга страна и клиринги, клирин, централния клиринг като цяло. Това са моите три малки въпроса. Благодаря ви. Да, имахме зададени немалко въпроси. <clears throat> Трудно ще бъде да отговорите на всички тях за кратко време. Но, както казах, сега ще прекратим временно заседанието и в 10.05 продължаваме нашата работа. Ще се съберем за едноминутно мълчание пред, пред пленарна зала. Dear colleagues, please. Колеги, May I ask you to... нека ви помоля, колеги, да заемете местата си. Dear Vice Chair, Co-Rapporteur, Hello. Hello. So, a lot of good заместник-председателя, докладчиците, всички са тук, нека заемат местата си. Ерика Кени, заповядайте. А, всъщност да, добри въпроси чухме. Нека сега чуем а, отговорите. Ще започна с а, а, въпрос, който вероятно ще се различаваме с господин а, майор по а, становището си. Всички мислим за сценария при а, неизпълнение, където вероятно става въпрос за несъстоятелност при един или двама от клиринговите членове. И е, в този смисъл смятаме, че е необходима колегия, въпроса за колегията за преструктуриране, е това, е, тъй като имаме надзор е, в този смисъл за клиринговите членове и за ЦК, така че те да се стремят към добро решение планиране по време на добрите времена и действие по време на лошите времена. Но все пак не трябва този колегиум, тази колегия да доведе до а, една а, безкрайна верига от а, а, решения и действия. А, Стивън каза, че така или иначе ние нямаме а, опит с медиациите. Ние съществуваме само от една година, но вече имаме една медиация а, по, а, и за разрешаване на спорове сме действали по този начин, така че е възможно. Ще прескоча въпроса за Брексит на този етап, но съвсем лек. А, намек за това, че съществуват ЦК и извън Европа на, свет, на световно равнище. Един от най-важните моменти е тези ЦК да се съревновават както по между си, така и на международен план, но със същите стандарти и да има взаимно признаване а, на, и признаване на европейските режими за да не се окажем без никакъв контрол върху собствената си економическа дейност. Хубаво е да има централен контрагент в а, цялостната рамка. Какви са точките на, а, на влизане в а, процес на преструктуриране? На нас ни трябва като орган гъвкавост, но в същото време момента, в който се пристъпва към режим на преструктуриране, дълбоко се навлиза в правата на различните ем, страни и съпоставимия сценарий е именно с този на несъстоятелността и неизпълнението. Много дебат проведохме, много обширен дебат с банките и виждаме резултатите в предложението на а, комисията. По-добре е наистина да се действа спрямо различни показатели и така да се ориентираме, отколкото директно да се налагат някакви ограничения. И ако има а, вероятност за нарушени от страна на ЦК или няма възможност за предоставяне на критичните а, услуги и така нататък, а, какви са вариантите, какво би се случило при а, сценарии за възстановяване и какво би се случило при обичайно производство по несъстоятелност. Всички трябва обаче да си припомним, че е, централните контрагенти не са банки. Те са много специфични институции и можем спокойно да кажем, че е, централните контрагенти са като един голям компютър, кой, компютър, който трябва да продължи да работи, за да се извършват клиринговите услуги. И има различни услуги, продажбата на напълно е, фалиран контрагент вероятно не е, е възможен сценарий. Така че по-вероятният вариант е, като резултат от е, преструктурирането е да се е, възстановят критичните функции, да се разпределят позициите и естествено да се разпределят и а, загубите. А, сред клиринговите е, членове и, както казах по-рано в изказването си, и дори по-широко. Преди да навлезнете в режим на преструктуриране, трябва да съществува целият инструментариум като орган за преструктуриране, за да може да вземате е, реални е, решения евентуалното преразпределяне на економическата дейност. Това е а, нещо, което трябва да се реши, а, когато започне да навлиза водата в кораба. Фина... Съвета за финансова стабилност нарочно не е решил все още по тема, която често ни дига кръвното Това е тема, която много често е обект на решение между ЦК и надзорния орган. Но в случай на наистина събитие с малка статистическа вероятност, трябва да има разпределение на а, загубите, за да може а, членовете, клиринг членовете, които а, все пак не са в неизпълнение, да могат да просъществуват. Е, така че нужна е гъвкавост и е, да покрием е, основния сценарий, за да може да се справим в такива видове случаи. И въпроса, дали става въпрос за системен риск, дали имаме доказателства за това? Не, но с реформата на дериватите сме ги направили толкова системни тези елементи, че те са част от структурата. И трябва да обмислим въпроса какво би се случило, ако някой от тях фалира. Съгласен съм, съгласен съм с Джейкъб, че всички се надяваме това никога да не се а, в... случва. Не знам дали съм, имам още време, но тук свети една лампа, затова приключвам. Стивън. И така, въпросите ви чух и сега ще се опитам да им отговоря. На първо място, от една страна, гъвкавост и с размерност, и от друга страна бързина. Как се третират тези два въпроса в предложението за преструктурирането? От една страна наистина ние искаме да постигнем гъвкавост и пропорционалност, но от друга страна трябва да признаем, че централния клиринг на дериватите е бизнес, за който има конкуренция, но има и определени стандарти. Той ще се движи там, където има интерес към него. От една страна бързината и пропорционалността, но от друга страна не трябва да има риск да има а, твърде много а, регулаторен арбитраж, за да може да се извършва самата дейност. Това е причината, поради която в първоначалното си а, изказване направих предложение да има повече а, информация за средствата за възстановяване и преструктуриране. Това е причината, поради която а, настояваме да се разтовари а, възможността за начало на медиация, да не е толкова трудно. Явно е имало вече такъв случай. Но след 2-3 години, т.е. при нас от 2-3 години имаме все още, нямаме нито един случай на медиация. Така или иначе, факта, че нещо отива към ЕСМА не означава, че ще има дълго решение. В миналото сме взимали много решения, които сме успяли да вземем за 24 часа. Това са решения, които трябва бързо да се взимат и ние го разпознаваме. Ето защо е нужен добрия баланс между гъвкавост и избягване на регулаторно съревнование и конкуренция. Но също така е важно и по-лесно да се започва с медиацията. Втората обща област на въпроси е единия надзор, колегиите, дали са достатъчно силен механизъм. Тук бих искал да кажа а, нещо и все пак а, като а, от техническа гледна точка и с техническата ми експертиза бих казал, че а, е силен механизма, която имаме централен надзор. Но в същото време метода, с който разполагаме в момента, а, с колегите, а, много по-силен, отколкото това, което имахме преди Емир. А, и за мен това са много по-силни доводи, отколкото чисто технократските такива. Нека се спра на три аргумента в това отношение. На първо място, централно ния надзор. Взаимосвързаността е много важна в този сектор, не само между ЦК, но и с банковата система. На второ място, това, което току-що споменах, област, в която има много сериозна регулаторна конкуренция, малки изменения могат да преместят огромни обеми от економическа дейност и на следващо място, след Брексит, ще има вероятно 13 ЦК и много от тях ще, бъ... ще имат надзор от един орган. Т.е. той трябва да инвестира в много сериозно изграждане на капацитета. И вече имаме случай, в който национален орган пожела да делегира експертизата в една от областите към ЕСМА. Това е свързано и с дискусията, която продължава по отношение на политиката на трети страни в рамките на европейското законодателство. със съответния механизъм има ограничени възможности за надзор на ЦК в трети страни, и ще има съответно ограничени възможности за получаване на информация от СК. Е, това е доста ограничено като възможност в механизма за еквивалентност и смятаме, че това е въпрос, който трябва да се обмисли. Нужен ли е по-добър механизъм и в коя степен можем да сме сигурни, че регулатор в трета държава а, си реално отчита риска, който създава е, едно, един централен контрагент от трета държава за Европейския съюз. По въпроса за двата различни комитета в Европейската в Европейския банков орган и в ЕСМА, двата различни комитета за преструктуриране. Много различни са структурите им. Информацията за позициите е много различна. В банкирането е много по-трудно да се е, вземе надежна информация за, в, за оценяването на активите. Така че за мен е правилно да са два отделни комитета в същото време има достатъчно ам, условия в а, предложението, така че да се осигури добър обмен на информация между двете, двата комитета. А, що се отнася до а, ограниченията за а, първоначалния марш, намаляването на стоеността на първоначалния марш и принципа с вари... вариращите маржове а, от гледна точка на философията, че е хубаво а, да има повече инструменти в инструментариума, смятаме, че е добре, но от друга страна пък разбираме и решението на комисията в това предложение да не идентифицира този механизъм, изрично. И накрая по системните рискове за ЦК трябва да си дадем сметка колко са надежни. Те трябва да оперират в много ограничени условия, трябва да имат достатъчно марш, за да устоят на а, фалит на двама членове, двама клирингови членове, което е наистина много високо ниво като изискване. И след а, проверките а, и тестовете, които извършихме миналата година, а, направихме заключението, че те са до, достатъчно надежди, тези ЦК. Те, разбира се, са в процес на развитие все още. Разгледахме и риска за фалит, а в следващите си анализи ще разгледаме и а, рисковете свързани с а, ликвидността. Благодаря. Сега преминаваме към втората част на нашето изслушване и ще дам а, председателското място на Кейт Уинбър. Благодаря. Първият заместник председател се и от тази страна, обикновено седи от другата. Ще продължа да председателствам заседанието зависимост от това дали остана, имайки предвид как върви времето. Следващата точка трябва да започне в 11. Аз съм съдокладчик и може да прескочим 11 часа, което да отнеме малко от моето време, но нямам проблем, така че предлагам 5-6 минути да удължим, а не 7-8. Така че ако може да се изкажете малко по-кратко, което ще ни даде възможност за въпроси. Докладчиците в сянка ще помоля за два въпроса, два, извинете, две минути за въпрос и след това ще дам възможност на гостите да отговорят. Ще дам думата на първия оратор Ерик Мюлер, директор на Юрекс Клиринг. Благодаря. Уважаеми, уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, ще започна първо с благодарности към съдокладниците госпожа Суинбърн и Вон Вайзакер за поканата, както и на секретарята на ЕКОН за организирането на това изслушване. За мен е чест, както и за моята фирма, да сме поканени да говорим по тази важна тема днес с вас. Преди да започна да говоря за самото законодателно предложение, бих искал да се върна малко назад, за да си припомним защо сме тук да обсъждаме тази тема днес. Преди десетина година най-голямата финансова криза от 29-та година насам започна. И макар, че може би на всички е му омръзнало да го чуват, подобно на това, че живеем от 100 години вече кавички в мир, нужно е да го повторим. Финансовата криза от 2008 година задейства голямата депресия, или поне най-голямата от век насам. Доведе до а, загуба и на богатство, и на работни места. А, натрупанът а, средства в финансовия сектор след кризата от 2008 до 2014 бяха 8% от БВП на еврозоната. Лидерите на държавите членки и на Г-20 решиха да координират отговора си на тази криза на срещата в Питсбург през 2009 година. Решенията взети там не трябва да се разглеждат просто като процедури за управление на кризата. Това международна, тази международна координация и залагане на стандарти имаха по-висока цел. Идеята беше да се избегнат бъдещи финансови кризи с такава големина и да се предотвратят или поне намалят въздействието на такива кризи върху бюджетите и средствата на отделния дънакоплатец. Затова имаме нужда да засилим и качеството и количеството на капитала в банките, както и да преминем към регламентиране на стандартизирани извънборсови борсови деривати. Финансовата криза показа до каква степен липсата на прозрачност и информация, що се отнася до договарящите се страни в извън борсови операции, са създали една сложна мрежа на взаимозависимост, което усложни възможността да се посочи естеството на рисковете и големината на тези рискове, което доведе до заплахите за финансовата стабилност за да може да подобрим прозрачността, ефективността и интегритета на пазарите на деривати, международните регулатори и вие тук в този парламент решихме да направим две големи промени. Първо, задължението да има по-прозрачни договори а, в борсите или електронните платформи за търговия и след това задължение да има клиринг посредством централни контрагенти или ЦК. Задължението последното а, иска да направи така, че тези централни контагенти да бъдат купувача на всеки продавач и продавача на всеки купувач. Тоест, вместо всеки да си търгува в своя ъгъл тайно, определени действащи лица, които са а, независими и неутрални, всъщност са основните а, ядра а, на транзакциите, което ще доведе до по-малък риск за несъстоятелност или за неизпълнение. Така и системата ще стане по-ефективна и по-ефикасна. Тъй като съкратихте малко времето, бих искал и аз да изложа своите три елемента, подобно на другите оратори преди мен. Първото, което трябва да бъде направено, за да може структурата за стимулите да е правилна и да не се използват отново пари на дънакоплаците, е да се изключи използването на публични средства от предложението на Европейската комисия. Текстът, така както изглежда той по-настоящем, включва възможност включва възможност за въвличане на влоговете на хората в процеса на финансово оздравяване на банките. Ако участниците могат да получат публични средства, то тогава те може да имат стимул не активно, т.е. пасивно да подкрепят възстановяването и да, предпори, да, препорът, извинете, да предпочитат оздравяване. Това включва фактора за риск от недобросъвестност в този процес на възстановяване и оздравяване. Също така трябва да посоча, че има опасност от включването на клауза за компенсация в това предложение. Ако клиринговия член иска да се възползва от клиринговата услуга постоянно, тогава защо той или тя трябва да бъде компенсиран за действия, които са били необходими, имайки предвид, че трябва да продължи да работи пазара. Ако се компенсират загубите на един участник, който преди това е подписал договор, доброволно всички загуби да бъдат разпределени за да може да оцелее тази критична услуга, то тогава няма да има никакво разпределение на загубите. Някой може би казва, че тази клауза за компенсация е направена за да се е, насърчи участието на клирговите членове, но ние смятаме, че ползата от работата а, на тези клирингови услуги са множествени. Първо има достъп до клиринг, а, този постоянен достъп дава възможност на участите на пазара да продължават да изличат печалби, като предоставят клирингови услуги на клиенти, да изличат ползи от по-низките капиталови изисквания и така се избегват загубите на позиции. Това са само някои от примерите, които мога да дам. Още нещо, което не бива да се забравя, е, че не знаем откъде ще дойдат средствата, ако дяловото участие на ЦК което не е застраховано, не застрахова, извинете, риска, а се използва за стимул за точно управление на риска на ЦК. Та, откъде ще дойдат парите и ако не са достатъчни, пак откъде ще дойдат, както чайно от европейския дънакоплатец. Следващия принцип е принципа нито един от кредиторите да не губи. Смисъла на оздравяването, извинете, ценността смисъла на, на възстановяването е крайна и сумата от средствата, които отиват в ЦК, трябва да не бъде неограничена. Тоест, не трябва да бъде е, тълкувано това като връзване на ръцете на органите за оздравяване посредством издаването на съответна, съответен правилник за ЦК. Искаме по-широко определение за този принцип да не губи нито един кредител, т.е. да се направи преценка, ако губи кредитора след оздравяване, това трябва да се сравни с евентуални загуби при нормална процедура по банкрут. И това трябва да включи също така всички ползи от клиринг. Т.е. може да се загуби позиция на участника, колко ще струва заместването им, загубата на приходи, въздействието на членове поради липса на достъп до клиринг и е, въздействието върху цялата система. Предложението на Европейската комисия ни харесва. Смятаме, че то е много близо до изграждане на непробиваема рамка, която да надгради на Темир и да укрепи силата, интегритета и прозрачността на финансовите пазари. Не бива да забравяме обаче и полуките от кризата. Затова предложението не бива да включва възможност за използване на публични средства, нито пък възможността клиринговите членове да искат компенсация, нито пък да може да се завеждат искове срещу органа по оздравяване. Благодаря и благодаря за тази възможност. С удоволствие ще обсъдя всички въпроси с вас. Благодаря. Сега ще дам думата на член от клиринговите членове. Господин Макореб, заповядайте. Uh, uh, Благодаря ви, уважаеми членове на Европейския пралове. Благодаря за вашата покана за участвам в uh, това обсъждане относно възстановяване и преструктуриране на банките. Сега ще представя виждането на клирингов член. Преди да премина към детайли, всъщност ние трябва да гарантираме, всъщност, че всички ЦК следват еднакъв сценарий. И всъщност прилагането на Базел 3 увеличи стабилността на клиринговите банки и увеличи техния капитал. Директивата за възстановяване на банките е всъщност основата за постепенното спиране на дейността на банките в, в криза и по този начин можем да гарантираме, че всъщност финансовата система работи добре и се справя с проблемите. Принципа на пропорционалност е много важен, когато говорим за възстановяване и преструктуриране на ЦК. Е, трябва да се направи е, е, инструментариум от изисквания, за да могат ЦК да бъдат стабилни и да се справят с съответните проблеми. Много е важно те да разполагат с а, достатъчно капитал, с собствено участие, за да не се стигне до големи кризи. И трябва да имаме предвид всъщност тези видове сценарии. Това предложение за, за регламент трябва да съответства на прозрачност и ефективност. Прозрачността е много ем, важна при възстановяването и преструктурирането. За да се постигне успех е важно всъщност да се познава целият процес, както и рисковете, които могат да се появят. Регламента следва да предложи обективни показатели които да се прилагат и съответно предложението на комисията отразява а, това. Тук не става въпрос за възстановяване, което автоматично ще се премине към а, него. Трябва да се следва известна гъвкавост. ЦК. Те трябва да определят момента, в който ще преминат към а, възстановяване. И те съответно трябва да посочат кои са критериите, които ще посочат този а, момент. Много е важно наистина да, да е ясен момента, в който вече няма да се ам, работи по обичайната практика, се преминава към кризисен режим. За да имаме прозрачност, справедливи процедури, трябва да разбира се да участват а, в тяхното изготвяне клиринговите членове и да се изготви съответно план за преструктуриране. Този план, съответно, трябва задължително да се а, договаря а, с съответните компетентни органи и органа, органа по а, преструктуриране. Много е важно винаги да се може да се прави оценка на дейността към момента. И второ, да се предвидят потенциалните загуби като цяло. Това означава, че трябва да се поставят тавани за индивидуалните загуби. Много е важно да се следва принципа нито един кредитор а, да не загуби. И за, за целта е важно да се определи един единен сценарий и да се прави разлика между загубите от неизпълнени, е, неизпълнени условия, тези, които не са свързани с неизпълнението на условия. Много е важно да се следва също така и принципа за ефективност. Това означава, че а, всяко ЦК трябва да разполага с прозрачен правилник и съответно стратегия за преструктуриране. Много е важно всички модели, бизнес модели, които са заложени в тази стратегия прям да бъдат прости и временно прилагани. Когато става въпрос за преразпределение на печалбите, то това трябва да се става по един справедлив начин, за да се постигнат и разбира се целите, а именно възстановяване и преструктуриране, в което да бъдат включени всички заинтересовани страни. Така че предложението е добро и трябва да включва обаче някои гаранции. А именно ясно разграничаване между загуби по неизпълнение на условия и такива, които не са свързани с това условие. И за целта е, е, е, само, само загубите, които резултират от неизпълнението на условия по клиринг, трябва да бъдат взаимно споделени. Много е важно ЦК да участва със собствени средства при преструктурирането, когато вече се изчерпе принцип, каскадния принцип. Първоначалният маржин трябва да бъде защитен от, защитен, когато има банкрот на ЦК, и този първоначален маржин трябва всъщност да помага на ЦК а, от бъдещи а, неизпълнения на условията. Така наречения рисков фактор и отклонение от печалбата с променлив а, марш а, трябва да бъде считано като а, включено в а, на а, загубите. И всъщност ползвателите трябва да бъдат компенсирани за а, а, техните отклонения от печалбите, съответно от последващите печалби на ЦЕКА. И в заключение, взаимните ресурси за ЦК, когато става въпрос за управление на, на риска, не трябва да се използват за рекапитализация на ЦК. В случай, че ЦК е в затруднение, трябва да се направи а, е, много бърз а, е, анализ и да се прецени дали се стигне до рекапитализация на ЦК. И това трябва да бъде едно доброволно решение. С удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Сега ще даем думата на госпожа Кили която всъщност представлява BlackRock. Тя е, той, е, тя е директор в отдела за риск менеджмент. Благодаря много и благодаря, че ни и поканихте нас да предоставим нашите коментари по предложението на комисията. Като фирма ние съветваме много милиони европейски пенсионери и спестяващи и хора, които имат спестявания, как да планират своето финансово бъдеще ние използваме различни деривативи и ги съветваме по отношение на слаповете, които често използват, се използват за целите на хеджиране. Всъщност, самата ни фирма, BlackRock, не поема риска като централен контрагент. Нашите клиенти поемат риска. Но като фидуциарен съветник на нашите клиенти, ние имаме изключителен е, изключително важна роля, за да защитаваме техния риск и да се повиши, понижи риска като цяло. Аз самата участвам в е, е, екипа за оценка на риска който анализира, извършва анализи. Моята работа е да идентифицирам и да намалявам риска от името на клиентите на BlackRock. Така че в един обичайен ден аз седя на своето бюро и чета и оценявам рискове. Така че като човек, който се занимава, занимава с управление на риска, искам да апелирам към вас да не пропускаме един много важен момент, свързан с надежността. Централните контрагенти имат възможност да устоят на нестабилността на пазара. Те са измислени по този начин. Тази цел изисква наистина ние да обърнем внимание на надежността на ЦК. Ето някои от важните моменти според мен в това отношение. ЦК са много са нараснали по важност и настоящите регламенти на Европейския съюз за изискваните за капитала не са достатъчно високи за институции като ЦК те служат за две неща. От първо, на първо място да абсорбират, да поемат загубите на предприятията, свързани с оперативни грешки. Също така те са механизъм за поглъщане на тези загуби, но в същото време са много важен, имат много важна роля за доброто управление на риска. Много от а, предприятията смятат, че капитала предвиден за ЦК е твърде малък и не е достатъчен за а, каскадния елемент на несъстоятелността. Други смятат, че пък е твърде а, голям. Кой е прав, аз не мога да отговоря, но със сигурност това е въпрос, който трябва да се пообсъди. Трябва да няма а, допускане на морален а, риск или някакъв вид заплаха за добросъвестността за, а, при изграждането на тези а, институции. А, би трябвало да има ясни стандарти за а, оповестяването на информацията от страна на а, ЦК. Тук няма да се задълбочавам, защото нямаме време, но ще кажа, че тези ЦК, които имат реален монопол, реално имат по-низки стандарти за оповестяване на информация, отколкото и най-малката публично търгувана предприятие. За да има надежни ЦК, трябва да има и прозрачност и добро оповестяване на информацията благодаря ви за това, че ме изслушахте в тези първоначални а, коментари, а сега по самото предложение комисията. А, то позволява да се изградят правилата в рамките на правила, в рамките на вътрешните правила на ЦК, но ние смятаме, че могат да бъдат малко по-засилени тези правила, именно за да се защитят крайните инвеститори, тези пенсионери или инвеститори, които в крайна сметка са и дънкопаците, от които а, се търсят а, обичайно средства. Инфраструктурата а, за клиринг а, е от една страна, това са кли, а, там са клиентите, които ползват а, а, клиринг услуги, от друга страна имаме и а, а ролята на операторите, които управляват ЦК. Обикновено един централен контрагент работи а, за да генерира печалби и основната му услуга е да намали риска. И оттам а, именно това прави и намаляването на вариационната а, на вариационния марш. А, по този начин всъщност загубите, вместо да бъдат поети от тези, които са ги генерирали със своите неправомерни решения спрямо риска, се разпределят така, че се поемат от нашите клиенти. Това е което ни притеснява. И какво е важно за нас? На първо място контрол. Веднъж, щом са ангажирани някакви ресурси и те бъдат изчерпани, единствено един орган за преструктуриране би трябвало да може да преразпределя ам, загубите. Не ЦК ви имат пълната картина на средата. Не те могат да видят реалните въздействия от, свои, от своите решения. Именно органите за надзор а, трябва да го направят. Това ще подобри а, доверието към пазара на инвеститорите. Тези инвеститори нямат а, никаква възможност да участват в изграждането на правилата. Именно заради това а, трябва да има това осигуряване. На следващо място нас ни интересуват ограниченията. Трябва наистина отклоненията от печалбите да бъдат подложени на някакъв максимум, за да може да се гарантира правото на крайния инвеститор. Например, да се въведе правило за това колко дни може да се използва такова ограничение или пък колко максимум могат да бъдат отклоненията от печалбите. На трето място за нас е, е важна компенсацията. В крайна сметка всички загуби трябва да бъдат компенсирани от е, ЦК или е, съответно акционерите в него. Трябва да се направи така, че да е ясно кой финансира възстановяването. На последно място не смятаме, ние сме убедени, че би трябвало а, отклонението от първоначалния марш да бъде а, изрично изключено от, възмо... от инструментариума. Благодаря ви за вниманието. Искам да припомня на нашите членове, че има и писмени коментари, които са подадени от всички оратори който би искал да се запознае с тях, може да ни пише. Докладчик в сянка Яков започни. Um, Благодаря. Ще се огранича с един въпрос, тъй като времето ни притиска. И трите изказвания показаха колко е сложно положението при непредвидимите рискове, които се крият в, този, в това предложение. Това е част от работата ви, разбира се. Всеки един от вас се опитваше да се разположи, за да намери най-добрата позиция за себе си, що се отнася до тези непредвидени рискове. И може би това ще бъде и за сметка на денокоплатеца или един на друг. Това, което ме притеснява е, че ако вземем тази сложност на процеса, заедно с това, че полагането на репера нито един кредитор да не загуби, като принцип това е сложен принцип, много ми е трудно да си представя, който и да получи някакви а, печалби, то тогава, ако говорим за един истински сценарий на край крах на борсите и проблем, ще имаме ли коража на ниво на агенции, които участват в процеса и на политическо ниво, да разрешим споровете, свързани с непредвидените рискове, и няма ли това да бъде на гърба на дънакоплатеца? Няма ли да е по-лесно да имаме по-добър капацитет за поемане на рискове по един по-прост начин, например по-високи капитали в ЦК и, и глобалните и местните. И да се въвлекат клиентите което разбира се ще намали сложността на процеса. Не може ли да се опитаме да намалим тази сложност, за да заработи процеса в случай на крах? Thank you. I'm going to, to take the chair's position. Няма да бъда председател и си давам думата като съдокладчик. Ще говоря за намаляването стоеността на вариращите маржове. За мен това е най-спорният въпрос и въпросът, с който имам най-големи проблеми, най-вече защото, когато бях докладчик по доклад по, по собствена инициатива на парламента през 2013 година, стигнахме до заключението, че това е един инструмент, който трябва да бъде използван само а, по силата на решение на органа за преструктуриране. Сега Имаме орган, който спомена и Елки, възможност да се използва това намаляване стоеността на вариращите маржове като част от преструктурирането и възстановяването, т.е. да е част от правилата за тях, а не да бъде само разрешено от органа за преструктуриране. Т.е. има промяна и трябва да разберем защо нещата стоят така и защо се наложи тя. Какво мислят нашите гости към Юрекс бих задала въпрос как ще се използва намаляването стоеността на вариращите маржове. Според вас, постигнали сме консенсус сред ЦК за това, както и сред клиринговите членове. Използвате ли го по същия начин, по който другите ЦК? към клиринговия член от Париба, ще поемете ли загубите като клирингови член, когато има намаляване стоеността на вариращи кленове от името на вашия клиент или ще ги предадете на клиентите? А за онези ЦК, които използват настоящата система за намаляване стоеността на вариращите маржове, ще обясните ли на клиентите си какво означава тази загуба за тях, така както изглежда тя днес? и към BlackRock, крайния потребител, какви предпазни мерки бихте предприели около използването, намаляването стоеността на вариращите маркове при ЦК и кое ще ви бъде по-полезно за вас, което да се използва при преструктуриране? Връщам се в ролята си на председател, давам думата на госпожа Хюбнер. Благодаря, ще направя това, което не бива да се прави. Ще задам въпрос и ще си тръгна. Съжалявам, асистента ми ще остане, асистента... Ако не в бъдеще. Имам два въпроса. Е, въпрос едно е свързан с основния елемент на възстановяването и преструктурирането, което е оценката на активите. Как разбирам аз нещата? Що се отнася до разпоредбите за оценка, това е много сходно на това, с което разполагаме в директивата за възстановяване и преструктуриране, т.е. имаме външен оценител, който прави оценката, но има и големи разлики между банките и ЦК, що се отнася до процесите на оценяване. Ако вземем, например, директивата за възстановяване и преструктуриране, за деривати се говори за информация, която трябва да се вземе, всъщност не да се предостави от ЦК, за деривати, които са минали клиринг. Това не може да се отнася а, за случая на възстановяване и преструктуриране на ЦК. Как според вас ще протече оценката и как може да бъде направена тя? Вторият ми въпрос е свързан с казаното господин Милер, че искаме предложение, което да е, е безпробойни. В финансовия сектор е, трябва да търсим обаче решения, които да ни гарантират е, липса на проблеми в бъдеще. Е, това е развиващ се процес. Ние изготвяме също така един регламент, който е за настоящия контекст. Знаем добре обаче, че може да настъпят промени, тъй като имаме нови класове активи, които изискват нови инструменти. Ще има девалвация, може би, на позиции между клиенти и членове. И след това има предложение на комисията, което говори за гъвкавост и посредством тази гъвкавост ще се справим с бъдещето. Въпросът ми към вас е дали има баланс между нуждата от гъвкавост и от друга страна нуждата от правна сигурност. в това предложение стигаме ли баланс или можем да направим повече, за да се постигнат по-равностойни позиции? Благодаря. Now... Сега, знаете вече, че времето ни застигна. До последният оратор, докладчик Сянка и Кора. Да, усещам напрежението. Ще помоля ораторите да говорят за капиталовите изисквания, особено BlackRock. Нещата там започват, както и приспособимостта. Няма други докладчици. Всяка друг не иска думата, така че давам думата на нашите оратори. Two two Имате по минута-две. Ако е възможно, ще бъде чудесно и ще продължим нататък. Okay, so, uh, thank you for uh, благодаря, че давате тази възможност да отговоря на част от отличните въпроси, които бяха зададени. Бих искал да започна с капиталите. При ня... няколко пъти се пита за капитала, за капиталите. Когато разглеждаме ЦК, е важно да се види какви са отбранителните линии. Най-голямата отбранителна линия е дали управлението на риска е подходящо. За това ЕМИР е много специфичен регламент, който включва структурирането на управлението на риска. Смятаме, че това е отличен регламент. Той е различен от работата на банките и е доста конкретен и е различен от конкретността, която се дава на други участници на пазара, като управители на активи и така нататък. Та, Емир се съсредоточава върху това управление на риска и голям ЦК като Юрекс ежедневно има 50 милиарда в марш. Тоест този марш е свързан с управляването на риска ключови момент при поемане на финансовите сътресения в системата са точно в капитал и ние калибрираме този марш, така, щото да поемем удара на големи събития, като например кризата с Lehman Brothers или промените на пазара около Брексит. Всички те бяха поети точно от този голям марш който, както казах, е калибриран, за да може да поема сътресения. Дяловото участие не може да замести функционирането на този инструмент за управление на риска. Друг важен инструмент е пазар към пазар, т.е. да се събира маржа при варирането. От една страна ежедневно да се залага нивото на, цет, на а, ЦК спрямо нивото на пазара. Всичко зависи от ежедневната ни работа. Що се отнася до капиталите? Много внимателно трябва да се пипа по отношение на стимулите. Колкото повече дялово участие изисквате от страна на ЦК, толкова по-малко ще е участието на участниците при управлението на рисковете, тъй като шоковете ще се поемат от друг, сътресенията ще се поемат от друг. Така че трябва да се постигне баланс. Смятам, че регламента ЕМИР постига такъв а, баланс и участието на директорите в капитала на фирмите е тема последните години. А, и ние с удоволствие възприехме всички тези изисквания, дори наложихме по-стрипни такива ще се наложи да ви прекъсна, тъй като трябва да дам по две думи на всеки от колегите ви. И следващият оратор чака отвън. Взимете след... оратора по следващата тема. Благодаря. Що се отнася до въпроса за намаляването стоеността на вариращите маржове, смятаме, че те трябва да бъдат опазвани в органа по преструктуриране, а не в действията на ЦК. Питахте дали това намаляване на стоеността ще бъде прехвърлено на нашите клиенти, след като всички средства свършат. Ако стигнем до такъв момент, смятаме, че всички заинтересовани страни на финансовите пазари трябва да участват по време на преструктурирането. Така че отговорът е да. Освен това, Що се отнася до въпросите за най-опростения подход за нивото на капитала на ЦК, мисля, че двата елемента са свързани. Ако имаме по-капитализирани ЦК, не би трябвало да се въвличаме в такива ситуации, ситуации на висок риск, когато всички средства са свършили когато има по-голяма капитализация и по-добро управление на ЦК с високо ниво прозрачност, мисля, че това ще разреши проблема. Okay, um, I'll... Госпожа, госпожа Кели, първо за намаляването стоената на вариращите маржове. Това ще се използва само при преструктуриране, не е подходящ механизъм е, при възстановяване на ЦК. Информирани ли сме, че това намаляване е част от инструментариума? Не сме. Няма пряк информационен канал между ЦК и клиринговите членове. Аз и моят екип трябва да търсим във всяко всеки документ с правила на ЦК, за да го намерим. Явно и за това са ме назначили, но не е лесно. На следващо място тази сложност, която упоменахте. Аз преподавам клиринг и когато минахме от двустранност към клиринг, въведахме голяма сложност. Преди имахме нещо между две страни, сега то се случва, но между пет страни. Не мисля, че можем да избегнем тази сложност, която бе въведена и трябва да управляваме този процес, трябва да се справим с него. За съжаление, ни боли глава, като мислим за това, но какво да се прави? и резюме са докладчиците. Искате ли да кажете по една минута, две, е, в, да резюмирате дебата? I think, I think... Благодаря. Смятам, че колегите, които ще ръководят следващата сесия, трябва да получат толкова време, колкото и ние. Затова само ще благодаря. Благодаря ви, че дойдохте. Изключително полезно беше това изслушване и със сигурност е, то ни помогна да очертаем сферите, на които трябва да се обърне внимание от страна на съзаконодателя, т.е. от нас. т.е. от една страна, част от институционалните въпроси, свързани с трансграничния характер на дейността и от друга страна, сложността. Да, наистина може да избегнем тази сложност, но от друга страна смятам, а, че трябва да разберем какво правим, какви е, стимули даваме екс-анти и екс-пост, що се отнася до разпределянето на загубите на клиентите на ЦК и на дънакоплатеца. И малко по-ясно трябва да го кажем, без да ограничаваме ненужно гъвкавостта там, където тя е нужна. Трябва да се помисли дали всички тези правила ще сработят по време на истинска криза. Ние затова се готвим за една истинска криза. Благодаря. Благодаря ти, Якоб. Като председател и съдокладчик, аз съм последна. Не ми се случва често да кажа нещо такова. За мен е изключително важно да признаем работата, която тече в глобален мащаб, след като ние започнахме доклада по собствена инициатива. Организациите, които залагат стандарти и всичките групи, като Борда за финансови услуги, Международната организация на комисията по ценни книжа и много други, се занимават с тази тема. Така че аз разбирам това, което правят и е добре да заложим определени предпазни механизми около тяхната работа и няма смисъл да пренаписваме всичко, което а, те са написали и ние като политици не можем да го направим. Така или иначе можем да добавим нещо, особено за това къде се използват тези инструменти, кой извършва надзор над използването на инструментите и това е подходяща роля за нас. Също трябва да призная и работата на екипа, който преговаря по ЕМИР. Мисля, че каскадният принцип при, не, при неизпълнение на ЕМИР е изключително важен при ЦК и чувам, че глобално Емир се справя много добре. Имам предвид по цял свят. Този регламент, извинете, настоящия текст е последващ след разпоредбите за каскадния принцип, заложени в Емир. И е хубаво да не се размир, размият или да не са в синхрон тези два каскадни принципа. Също така е важно да разберем, че доброто управление на ЦК е изключително важно и то трябва да продължава, тъй като те ще поемат риска и затова трябва да дадат достатъчно гъвкавост и сила в процеса. Трябва да помислим също и за пропорционалния подход, тъй като има различни ЦК в Европа. Част от тях са малки, много различни, що се отнася до продуктите, които преминават през тях. Затова е важно да намерим начин, така, щото това законодателство да бъде наистина пропорционално и да не засяга всички по еднообразен начин, да почива върху рискове, а не да почива върху а, съответни организации, тъй като искаме между организациите да има равенство. Още нещо се посочи, къде е тънката граница между възстановяването и преструктурирането. Нужно ли е да опишем тази граница? Аз не знам, ако някой може да ни помогне, дали тази линия, тази граница може да бъде начертана или всъщност може би да трябва да оставим гъвкавост в системата, така, щото органа по преструктуриране да решава кога да се намеси. Мисля, че трябва да помислим по тази тема и дните, седмици и месеци. И накрая, като председател и като съдокладчик, трябва да кажа, че имаме много технически семинари, които ще проведем по тази тема. Много кръгли маси ще организираме, така, щото преговорният екип да разбере въпросите и тревогите на всички и да разберем откъде идват тези тревоги, какви са възможните решения, така че през следващите няколко седмици ще работим по темата. Всички от тези, които искат да участват, нека да се свържат с секретарята за да знаят кога ще се случат. Те ще бъдат качени на сайта на ЕКОН и все пак ни кажете, искате ли да участвате, за да включим максимален брой хора. Като преговорен екип ще се опитаме да включим всички идеи, да разберем а, тревогите на всички и на регулаторите, и на заинтересованите страни, и на публичните органи. И така искам да благодаря сега на нашите оратори за това, че дойдоха. Знам, че винаги времето е, притиска не успява човек да каже колкото може. Имаме писмените ви становища. Може да се свържете с нас, ако искате допълнителни въпроси и отговори. Благодаря ви за това, че сте тук. Високо го ценя. Надявам се този последен штрих да бъде направен по темата възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти. Искам да информирам членовете, които са тук, че господин Кьоник пристига заедно с председателя, господин Гуалтери. Те ще дойдат след малко.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 Dear colleagues. И колеги, добре дошли. Бих искал да приветствам председателя на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер. Благодаря ви, че приехте нашата покана да се запознаем с вашата перспектива на ЕИБ. Това е традиция всъщност да организираме подобен обмен на виждания с председателя на ЕИБ, която ще опразнува своята 60-та годишнина през 2018 година и тя, разбира се, взима своите независими решения в европейската институционална система и играе стратегическа важна роля за финансовите инвестиции в държавите членки. И председателят и екипа на ЕИБ участват е, редовно в е, изслушванията и работата на е, комисиите на Европейския парламент и съответно Европарламента регулярно изготвя доклади а, относно дейността на ЕИБ. Така че това изслушване, това да се размяна на мнения е всъщност много навременно, защото ние так му приехме доклада на госпожин Кирцук за финансовата дейност на ЕИБ. А също така започнахме и дискусия относно законодателното предложение, свързано с а, разширяването на мандата на ЕИБ. Уважаеми господин председател, имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. За мен е удоволствие да съм отново сред вас тук. И като членове на парламента, естествено, нали, като бив член на Европарламента, искам малко да се припомня а, какво е, е да бъдеш тук. А, само след няколко дена ще а, се чества договор от Рим и ние разбира се подготвихме и нашата годишнина, 60 години, година. И всички членове на банката, разбира се, много внимават как оползотворяват независимостта, която им е, е предоставена. И разбира се, ние сме непрекъснато под надзора на Европейския парламент и Европейския парламент е нашия основен важен партньор, когато става въпрос за нашата финансова дейност, за капиталовите пазари, достъпа до тях и така нататък. Днес ще говорим за инструмента за финансова стабилност – и мога да ви уверя, че сътрудничеството с Европейския парламент е много добро и без това сътрудничество нямаше всъщност да постигнем успехите, на които се радваме днес. Разбира се, че инструмента може да бъде подобрен, но без смелите решения на законодателите, тези, които отговарят специално за бюджета, за да бъдат заделени около 60 милиарда, 600 милиарда евро за Хоризонт 2020 година и за инструмента за свързане на Европа, нямаше всъщност да се умеем да консолидираме толкова много ресурси и съответно да предоставим тези ресурси за заеми. И смятам, че това е един пример Кристалина Георгиева беше казала, пример за добро разходване на средствата. Така че ние можем да се похвалим с нашите успехи и разбира се да подобрим нашата работа. Смисълът на и мисията на нашата банка е всъщност е разписано в статута на правилника на банката, договора за, за, за Рим, а именно да гарантира приобщаващ растеж, економически растеж в Европейския Сантик посредством здраво, стабилно финансиране, създаване на работни места, финансиране в времена, когато средствата не са достатъчни. Трябва да имаме предвид, че ЕИБ е всъщност в, е, съществува в рамките на институциите. Трябваше, разбира се, да, трябва да се вземат някои болезнени решения, имайки предвид напускането на Веденото кралство от Европейския съюз. Но 202 милиарда евро са от глава на населението сумата, която е платена за през идните години. Акумулирани са дивиденти, разбира се, то това нашите собствени ресурси, някъде около 60 милиарда евро. Така че държавите членки а, са платили, всъщност това са 22 милиарда евро, платени от държавите членки. И разликата в нашите ресурси е това 12 милиарда, т.е. това са всъщност нашите резерви 12 милиарда евро. Държавите членки, всъщност, с помощта а, на съвета, комисията и парламента, всъщност а, с, имат а, с, а, своя печалба. Това са около 600 милиар, милиарда евро. Така че всяка година държавите членки и дружествата се възползват именно от тези ресурси това са огромни ресурси, много повече от капиталовите инжекции, които са получавали държавите членки някога до момента. Така че ЕИБ е, разполага с много силни и мощни инструменти. И този инструмент, неговите ресурси са два пъти повече от а, парите на Световна банка. И това са суми, това са пари, които могат да бъдат мобилизирани за справяне с криза. Инвестиционната криза в Европа е една от ситуациите, където всъщност банката може да предложи своите услуги. Спомняте си, когато председателя Юнкер се опитваше да излекува раните си след изборите в Люксембург преди години, той работеше в банката, той беше в банката и ни попита, какво ще направя, ако те се доверят на мене и ме изберат за председател на Европейската комисия. Какво ще направя, какви са анализите на економическите анализи. И банката направи тези анализи. И всъщност ние давахме един много, сил, много силна економическа подкрепа. Какви са им, им, е, инвестиционните капитали в Европа? Може много да се говори за това. Но какво може да се направи? Какви са целите, поставени от Европейския съвет? да сравним тези цели, съответно с фондовете, програмиране в съответните бюджети, както на европейско, така и на национално ниво за постигане на целите. И тогава ще видите, и по този, в този момент, ние някъде е, изчислихме на 700 милиарда евро. Инвестициите, които можеха да бъдат направени по това време. И с други думи, какво направихме, когато ЕФСИ беше прият? механизма за стратегически инвестиции, ние го намалихме на 600 милиарда. Но това не е решението на проблема, а част от проблема. И допълнение на това, от тогава ние обмисляме плана за Юнкер, обсъдихме го за първи път. Политическите е, водещите политици всъщност в съвета, комисия и така нататък решиха, че всъщност трябва да подкрепим ам, целите за устойчиво развитие на ОНЕ и да бъдат, бъдат предвидени средства за това. И само преди няколко месеца световните лидери се събраха в Париж на КОП-21. За да бъдат обаче постигнати целите за а, устойчиво развитие и на КОП-21, целите за климатично изменение, се нуждаем от допълнителни инвестиции, допълнителни пари. Затова с вашата подкрепа беше взето решението, което е много своевременно. Каква е, какъв е нашият анализ на инвестиции в ЕС? И ще ви представя, разбира се, по какъв начин можем да подобрим инвестициите в Европейския съюз, съответно и нашата дейност. И ако има време, разбира се, надявам се, ще отговоря на въпросите, така че не бих искал да се разпростирам твърде много в моите уводни думи. Инвестициите са всъщност възстановяване, но възстановяването е различно между страните инвестирането всъщност в някои централни държави членки постигна нивата преди кризата. Около 8% обаче по-низко от нивата преди кризата в други държави членки и в най-засегнатите. Така че трябва да се работи в тази посока. Възстановяването на ЕС не е само бавно, но е то още по-бавно след настъпването на допълнителни кризи. Това ние го наблюдаваме, когато наблюдаваме кривата на възстановяване, тя след кризи се нуждаем, тази крива е много по-бавна. И разбира се, Държавите членки направиха усилия за техните инвестиции, създадоха е такива, бяха станали такива инфраструктури. Въпреки това, Частните инвестиции постигнаха всъщност върхови моменти в централни държави членки. Това не е случая в повечето държави членки. Там всъщност инвестициите са на доста ниско ниво, което се отразява също върху заетостта и работните места. Тоест, ние по-скоро се намираме не в затлаченост на инвестициите, а в липса на инвестиции. такава фаза къде са всъщност, каква е тази липса? Някъде около 100 милиарда е, е, евро например, за модернизиране на е, енергийните системи, за да гарантираме всъщност включване на възобновяемите енергийни източни 80 милиарда евро, да се обнови транспортната мрежа, 65 милиарда се постигне цифровата програма, програмата за цифровизация но разбира се, трябва се има предвид тук, трябва да се обърне внимание повече на киберсигурността. 10 милиарда, например, за авангардни образователни инвестиции, е, особено увеличаване на, на, на разходите в висшето образование, 90 е, милиарда евро за е, възстановяване на услугите за околна среда, подобряване качеството на водата и климатичните изменения а, и допълнителни 130 милиарда евро за развитие и различно развойна дейност да постигне е, целта от 3%. Така че Европейския съюз, ако погледнете към щатите всъщност като пример, в а, а, рисковите капитали би трябвало да бъдат заделени за инвестиции 35 милиарда евро. Така че това са пари, които липсват. И ние спитаме как можем да бъдем конкурентно способни без тези пари. Европейския съюз за бъдеще. Поглеждайки през последните 10 години, ние трябва да погледнем, разбира се, как се развива и световната економика. Какъв всъщност се развиват нашите партньори. Ние направихме, разбира се, един преглед между 12 000 компании, техните инвестиции – в 28 държави членки, да видим какви са техните модели на инвестиции, нужди, потребности и съответно спънки, за да се премине към укрепване на структурите за инвестиции. Та, да. ние констатирахме различни причини за проблемите. Някъде около 15% от предприятията отчитат по-низки инвестиции така че те не могат да гарантират успеха за, на тяхната стопанска дейност. Само 40%, например, от сградния фонд отговаря на високоенергийните стандарти за ефективност. Необходими са иновации в отделни а, предприятия, в отделните страни. И трябва, разбира се, да видят какви са спънките, какви са бариерите за инвестициите. Около 69% от фирмите смятат, че именно несигурността е най-общата спънка за тяхната инвеститорска дейност. Разбира се, тук трябва да бъдат отчетени други е, критерии, като демографски, миграционни, а също така и липса на квалифицирани, специализирани е, работна ръка. И разбира се, трябва да се прави е, строго разграничаване между отделните сектори и особеностите по страни. Достъпа до финансиране също така е един от проблемите, особено за малките и средни предприятия, е, които инвестират, разбира се, в, е, например, в нематериални активни. Ние, например, сме е, е, планирали 30% от а, е, нашите инвестиции да бъдат за МСП което в щатите, например, 75% в финансирането в Штатите идва от капиталовите пазари, което е доста сериозно различие с нашето финансиране тук. Каква е ролята на ЕИБ? 280 милиарда евро ние сме разходили в различни инвестиционни проекти като цяло и 84 е, милиарда евро в дългосрочно е, финансиране. Въпросът е обаче тук е, също така да бъдат отчетени различните стандарти за технически, иновативни, опазване на околната страна, климатични изменения. Това е заложено в европейското законодателство. Економическата активност е много важна за да можем на, на, на фирмите, на предприятията. Така че много е важно също така това, което прави да, да, да получи своята рекапитализация на международните финансови пазари. Защото капи... инвеститорите на капиталовите пазари няма да ни дадат а, а, пари между 70 90 милиарда годишно под формата на облигации. Ако се интересувате, разбира се, от Европейската банка ние не сме само авангард, но също така ние сме пионери при издаването на зелени облигации. И ние много внимателно преценяваме нашите стъпки с отделните а, проекти и къде всъщност да инвестираме и да издаваме зелените, така наречените зелени облигации. Трите стълба от плана на Юнкер са важни. Разбира се, FC е много важен на господин е, Тимермас от Европейската комисия, както и вие, като със законодателя, разбира се, е много важно да премахнете на законодателно ниво спънките пред инвеститорите, за да може европейските консултативни е, е, услуги наистина да подпомагат разработването на проекти, тяхното развитие. Това са технически въпроси, но тук става въпрос също така и за технически въпроси при финансирането. Ще се върна върху въздействието на ЕИБ и финансирането на проекти. Няма да влизам обаче в подробности, само мога да кажа, че ние се гордеем с насите постижения, е вече с ЕФСИ. А сега преминаваме към взимането на нови решения съгласно новия регламент. И силно се надяваме да ни предоставите шанса да придобием опит с новата структура на управление. И се надяваме, че наистина нашите прогнози ще бъдат доста реалистични, когато става въпрос за критериите и, и тяхното е, квалифициране. Климатичните изменения, енергийната ефективност са всъщност една, са едни от най-важните теми в нашата ежедневна работа. Но от самото начало вие виждате, че може би малко ще бъдат проектите, които ще минат нашите летва, така да се каже. Това може да ви притесни, но не се притеснявайте, нашата летва няма да бъде заложена толкова високо, въпреки че сме много амбициозни. Благодаря, господин председател. Да, благодаря ви, господин, господин Хоер. Райан Хейс е първият оратор от НП. Добре дошъл в нашата комисия, господин председател Хойер. Аз пред няколко месеца имах удоволствието ви, да ви приветствам в моя избирателен а, регион в Дъблин. А, ние се радваме, че бяхте сред нас, защото правилно казвате, в Европа сме изправени към липса, пред липса на инвестиции между 600-700 хиляди в Европейския съюз. Информацията публикувана по Ефси до момента. Някои държави членки много добре се справят, особено тези, които са минали през такава криза, каквато, през каквато мина и Ирландия, Португалия, Испания, Литва, Естония, България визирам. А, много сериозни програми е имало в тези държави, но те са успели да преодолеят трудностите и това се е отразило на съотношението с БВП. Но във връзка с други държави, които не се справят толкова добре с ЕФСИ, включително Ирландия, какъв е вашия съвет? Проблемът е липса на достатъчно излагане на възможностите, проблемът е в националните банки или административното управление, което не позволява такива мащабни инвестиции, каквито са необходими. Причината може би е в това, че липсват малки и средни предприятия, но това, което виждаме в момента е, че най-големия компонент от инвестициите до момента идват от малки предприятия. Това е наистина окоръжаваща момент в развитието. Така, какъв е вашия а, съвет към държавите, които не се справят така добре в момента с а, освояването на средства по ЕФСИ? И а, друг въпрос. И тук в парламента и на други места се говори и за промяна на мандата на вашата банка, така че да могат да се дават заеми на оръжейната индустрия. Какво е вашето мнение? А, смятате ли, че това е подходящо? Благодаря. Председателят ще ви помоля максимално в две минути да се изказвате и максимум три минути ще имате за отговор. А, господин а, председател, знам какво имате преди, ще се опитам да спазя ограничението. А, вие ми зададохте въпрос, който съдържаше всичките отговори. Всичко това, което изброихте, е в известна степен истина. Малките и средни предприятия през 57-ма никой не мислеше за това, а сега е нещо много важно. А, защото по този начин разбираме структурата на банковия сектор в Европейския съюз. Защо беше необходимо а, обществения сектор да се намеси? И така, регионалната среда за нашите търговски банки не е добра за финансиране на малки и средни предприятия. Втори въпрос за нашите партньори. Ние казахме, че сме банка, която а, реагира с увеличаване на частните инвестиции, на а, това, че се съкръщават държавните такива. Ние издаваме облигации всяка година, не само това, но също така имаме и много сериозен опит. Тоест, за мен беше много впечатляващо, че когато а, отидах в банката преди а, 5 години, много се впечатлих. Щом нашия а, е, екип е одобрил един проект, тогава моментално се ангажират частните инвеститори, те не задават въпроси, те са убедени, че това е проект, който е надежден. Това е важно. И тук трябва да направим предложения и за инвеститорите, и за банките, но и за а, националните а, банки. А, и то по този начин ще имаме партньори, с които е добре да се работи. Знам е, за големите държави като Италия и Испания. и така, това са важни моменти и за насърчителните банки, и за нас. Май се разпрострях твърде много. изведете ли тези минутки в а, следващия отговор, но като се повдигне а, въпроса за, за съветите, мога за винаги да говоря. Преванш Перес има думата. Наистина, в а, един от кварталите в Париж имаше много сериозно финансиране на проекта по възстановяването от и, е, Европейската е, банка. Е, и вие не бяхте там при откриването. Наистина е е добре да го отпразнувате и да го включите като постиженията на, от вашето финансиране бяхте направили сравнение с капацитета на Световната банка, а пък Гърция не предпочете да вземе средства от Световната банка. Как се получи така, че беше по-изгодно да се вземат средства от страна на Гърция от Световната банка? Ако може да ни отговорите на този въпрос. Плана Юнкер. Вие ни казахте колко е важно това като инвестиции, промяната на стратегията за инвестиции в Европейския съюз, а в същото време като макроекономическо въздействие не се постигат целите. гледам вашия списък. аз не съм ги събирала всички суми, които изброихте, но вие казахте, че те се натрупват. Какво предлагате, за да се преодолее тази липса на средства? I don't believe that uh, this can be done by... Не смятам, че това може да се направи от обществения сектор сам по себе си или от една обществена банка сама по себе си. Ние наистина сме успешни сами по себе си, насърчителните банки също добре се справят, но средата за инвестиции в Европа като цяло трябва да се добри И тук основния а, товар ще трябва да падне върху господин Тимерманс и неговите а, колеги, които ще трябва да отместят бариерите пред инвестициите. От една страна съм изключително а, разсъдлив а, в това отношение, защото не е това моята област, но един от успешните начини за изчистване на хаоса след кризата беше осигуряването, гарантирането на влоговете, но има и места, области, в които може би отидахме твърде далеч. И как очакваме от малките институции да да предоставят огромни гаранции, а в същото време някои по-големи нямат чак такива задължения. Един кратък коментар по Гърция. Аз мисля, че Световната банка все пак се занимава с развиващите се държави. Не искам да наричам Гърция развиваща се държава, но ние отговаряме с нашето, нашите експозиции в а, Гърция за 10% от БВП на Гърция. Така че а, ние бяхме там преди кризата, останахме единствената банка, която остана там а, по време на кризата и сме сега там. Достигнахме а, наистина невероятен мащаб и всички, които а, допринасят за а, помощ за Гърция, са добре дошли. Робърт Зиле има думата. Благодаря, господин Холе за, Хойер за изключително интересното ви въведение. Вие а, цитирахте използването на кохезионните фондове в някои от държавите. ЕФСИ иска също да способства за това, но а, също така транспортния а, сектор не беше толкова видим в FC1, колкото други сектори. И при този териториален секторен а, подход. Виждаме развитие напоследък, много проекти се одобряват от ЕФСИ и така нататък. Но когато погледнем кои са партньорите е, в източна Европа на вашите е, проекти, това са все е, предприятия с общинско участие. И си задавам въпроса, частно участие ли е това? Защото това е целта на ЕФСИ, да се генерира повече частно е, участие, частни инвестиции. Е, вие говорите за няколко стотин е, милиона за транспортния сектор, но очаквате и общинските предприятия да вземат средства от пазара, нали? Но какви пари се губят в случая? Това са обществени средства, не са частни инвестиции. И мисля, че е малко рисково по този начин да се комуникира, особено като цяло пред широката общественост. Трябва да се вземат повече средства, а, а пък не се отразяват тези цифри реално върху индикаторите. И повече натиск се получава върху финансовите, върху финансовите министри. Не виждате ли все пак проблеми в това отношение и смятате ли, че ще продължи през следващите години. Да, виждам рисковете и както винаги виждам и необходимостта да управляваме риска. Това е нормално в банковия сектор. Не можем да го преодолеем, трябва да го управляваме. И затова заедно с колегите в нашите економически отдели и Евростат работим по нещо като наръчник, ръководство за общините и регионите, как по-добре да използват европейски средства един път, подкрепа тип Европейска насърчителна банка и на следващо място как да е в съответствие с пакта за стабилност и растеж. От няколко месеца сме го завършили и е много популярно това ръководство. Помага да се преодолеят съмненията за използването на финансови инструменти. Използването на финансови инструменти не се гледа добре в много държави. На първо място, защото хората смятат, че това е твърде скъпо, което не е така, изобщо не е така. И на второ място, заради лошия опит от финансовата криза. Затова смятам, че трябва по-добре да обясним този начин на финансиране и да обясним по-добре комбинацията на различните фондове. Новия регламент ще свърши тази работа, защото особено в регионите, които вие споменахте, има такава нужда. До момента те не се справят зле с Ефси, но още много има какво да се направи. Благодаря, господин. Имах един а, въпрос за а, Европейския съвет за научни изследвания. А, трябва наистина да помислим как точно да комбинираме различните инструменти в Европа. Според мен смисъл на това, което прави този съвет е, че дава възможност на изследователите средства и начин да а, действат без препокриване. Разбира се, има държави, които се възползват повече или по-малко и въпросът е да не стават по-силните по-силни, още по-силни и по-слабите още по-слаби. И така в този съвет няма само а, но основни научни изследвания, но и а, други а, изследвания в областта на цифровото бъдеще и така нататък. Идеята е да има такава среда, в която Европа 2020, ЕФСИ и така нататък, всички тези средства да могат на национално равнище да се виждат къде, как могат да се използват и така да се върви напред. Дали сте обмислили подобна перспектива? Казах в началото, че на носът си нося очила, с които виждам а, световната конкуренция. А, всичко това няма как да се постигне а, с а, а, това силните да стават по-силни и да се оставят другите настрани. И често, когато пътувам, виждам не само научните институти, които често са а, все пак на някакво ниво, но виждам и състоянието на училищата, на обикновени а, образователни институции, които са в плачевно състояние. А това е нашето бъдеще. И трябва наистина да се опитаме грантовите средства, безвъзмезните средства от държавите, регионите, общините, Европейския съюз, а, да ги насочи в тази област и да използваме мултипликационния ефект на а, фондовете, с които разполагаме. Има а, държави, които имат много сериозни проблеми и не трябва да говорим само за финансирането малки и средни предприятия и а, следващия трамвай в някоя голяма столица, а всичко, което започва с образованието и завършва с научните изследвания. Вчера имах много интересно заседание с такива научни изследователи в голяма държава и виждам, че много по-сериозно трябва да интегрираме това, което правим в частния и в обществения сектор. Трябва ни частния сектор, в крайна сметка, за да постигнем напредък. Освен това, трябва да помислим по нашата юридическа среда, нормативна среда, защото в някои държави в Европа в основните изследвания, научни изследвания и проекти са, но, сме номер едно в света. Но веднъж след като се е, стигне до пазарна зрялост, имаме много сериозни пречки да ги въведем на пазара. Така че тези проекти отново се появяват на пазара един ден, но с марка от Корея или от Съединените щати. Така че трябва много по-добре да помислим за този преход между разработката, научните изследвания и включването на пазара на тези продукти. Така че с вашата подкрепа, с Хоризонт 2020, всичко това може да се постигне. Мисля, че не е достатъчен приоритет за Европейския съюз и трябва да го променим. Палома Лопес има думата сега. Благодаря, господин председател. Здравейте, господин Хойер. Три въпроса от мен. Ето ме тук, в залата. На първо място, ЕФСИ. Няма да питам за броя проекти или е, някакви други статистически данни а, за кумулативността. Като че ли не, се, не са се подобрили инвестициите, въпреки че уж има успех. Някак не може да имаме хем стимул за инвеститорите, хем да продължаваме с урязване на бюджетите на публичните органи виждаме в работата на Европейската инвестиционна банка как работи с малките и средни предприятия. Но това са процеси, които съществуваха и преди в Испания. И от Сметната палата също имаше известни съображения в това отношение. И какво мислите за дейността на Европейската инвестиционна банка. Вие не сте коментирали за, а, нищо за дей... Вие не коментирахте нищо за дейността на банката извън Европа. Трябва да се придържате към харта за човешките права. Искам да знам как а, я спазвате. Имате ли протокол, за да про верите дали вашите кредити, пряко или непряко, не финансират, да речем, проекти в Палестина или Западна Сахара. И накрая, знаете, че имаме различни проекти в Лока, в Мусия, в един регион в Испания. Искам да спомена един проект за възстановяване след за метресение от 2011 година. Трябва да завърши до 2017 година. Искам да знам какво прави а, банката в това отношение. Можете в писмен вид да зададете този въпрос, защото другите колеги иначе няма кога да зададат своите въпроси. I... Разбира се, не съм съгласен с съмненията, изразени от Сметната палата, но трябва да гледаме сериозно на техните съмнения. По-специално, защото човек може да е против допълнителността на ФСИ толкова лесно. Може да вземете всеки един отделен проект на МСП или по-голям, публичен или кооперативен проект. И можете да покажете, че този проект можеше да бъде финансиран и без FC и без AB. Не се, нямам никакво съмнение, че можете да го докажете. Но, несъмнено е също така, че FC дава възможност на банката да увеличи дейността си, като рисковия профил е доста по-висок от обичайния. Така че не е вярно да кажем, че FC е просто едно продължаване или удължаване на бизнеса на банката, а, или, така ли че щяхме да го финансираме, защо ни е, нужна, ни е нужен този фонд, ЕФСИ. Преди ние поемахме само много ограничен брой рискови операции. Те бяха около 6% от общото ни финансиране. Благодарение на европейската гаранция, сега 30% от договорите са по специални дейности, т.е. са по-рискови в спектъра. Номинално погледнато, EFSI би трябвало да увеличи обема на рискови операции от 4 милиарда на 15 до 20 милиарда годишно. Така че трябва да се погледне тази допълнителност от гледна точка на портфейла, а не от гледна точка на отделния проект. Сега, що се отнася до основните права? Те са неизменна част от е, екологичната и социална оценка на всеки проект. Е, наблюдават ни много сериозно механизма за оплаквания, имаме екип за разследвания, който е много добър. Понякога имаме оплаквания, ние ги проучваме и се опитваме да премахнем проблема. Всяка година се отчитаме за социалната корпоративна отговорност, имаме ясни позиции проекта в Лорка и Бурсия. Мурсия, извинете. Не съм запознат, ще ви изпратя писмена информация, тъй като не знае кой е този проект. Скот Като. Thank you, Chair. Um, So last year the EIB invested 19 billion. 19 милиарда бяха инвестирани от банката. Четвърт от кредитите за борба с климатичните изменения. Тоест, вие сте водещи, що се отнася от инвестициите в борбата срещу климатичните изменения. Аз съм представител на Зелената партия и ви много се радвам, че искате 20% от а, потреблението на енергия на Европейския съюз да бъде от възобновими енергийни източници е една отлична а, цел, но се инвестират също така средства в изкопаеми горива. Искам да попитам до каква степен вие инвестирате в такива проекти и до каква степен очаквате инвестициите ви в изкопаеми горива да приключат. И един бърз въпрос за случващото се в Обединеното кралство. Силно знаете, че правителството се опитва да приватизира нашата зелена банка за инвестиции. Най-вероятно ще се приеме едно предложение за закупуване от Австралийска банка, която инвестира в изкопаеми горива, а не в зелени. Ще получи ли британското правителство средства за зелени инвестиции, а получените до сега средства успешни ли са? И ще окаже ли въздействие закупуването от страна на Австралийската банка а, въздействие върху целите, които сте си заложили за 20% инвестиции в възобновими енергийни източници. Що се отнася до климатичните изменения и действията в тази сфера, вашата банка работи отлично, особено що се отнася до многостранните финансови институции. Това бе съвсем видимо, когато се подготвяхме за КОП-21. Ние бяхме изключително а, силни в Лима, регионалните банки, Световната банка събрахме заедно. Световната банка я споменах сега, но ние бяхме водещите. Ние направихме така, че всички да поемат задължение в КОП-21. След това представихме своите ясни цели, 25% от кредитите да бъдат свързани с смягчаване на климатичните изменения или въобще действия в сферата на климата. И от тогава винаги надхвърляме тази цифра. Обещахме 35% за дейности извън Европейския съюз а, с цели свързани с климата. До 2020 година ще стигнем тази цел също. Излизането на Обединеното кралство от Съюза е голяма загуба за всички ни, но и по-специално за нашата банка. Обединеното кралство бе и все, все още е един от най-силните ни партньори, що се отнася до енергийна ефективност, действия в сферата на климата и ЕИ. Така че в баланса на банката и успехите на банката това ще липсва, когато Великобритания излезе от Съюза. Надявам се да намерим начин да го компенсираме, но няма да е лесно. Имам лично становище, що се отнася до Зелената банка. На предишния си пост бях добре информиран за този проект. Затова гледам с малко тъга, че тази институция си заминава. Но не ми е работа да се бъркам, разбира се, сега и не мога да коментирам бъдещето на Зелената банка. Виденото кралство ще ни липсва особено що се отнася до енергийната ефективност и климатичните изменения, но и що се отнася до развитието. Надявам се останалите да се събудят. Ако Европейския съюз иска да защити високите си позиции в тези сфери, другите трябва да компенсират липсата. Остава ми една минута, може ли отново да говоря за инвестициите в изкопаеми горева? А, да, да, разбира се, това е много важно. Енергийната ни политика е неутрална що се отнася до вида енергия или начина по който се генерира енергията. Имаме високи стандарти за горните граници на емисиите. Но ние не можем да задължаваме държавите членки да използват определен вид енергия, ако продължават да спазват високите стандарти за емисии. Ако те го правят, ние си сътрудничим с тях. Ако искаме да отидем отвъд това, то тогава можем да го направим по политически път. А, и това може да стане и с помощта на Европейския парламент. Ще говоря на нидерландски. Благодаря. Това, което исках да направя в началото е, е да ви задам въпрос. Въпросът е каква е ролята на банката и какво сте получили от какво давате, що се отнася до бежанците и мигрантите. Имахте една инициатива също за така наречения резилиенс или гъвкавост и устойчивост. И характеристиките на този процес са много важни. Европейската комисия дава 3,2 милиарда до 3,7, които са предвидени точно за тези, това, което наричаме резилиенс, гъвкавост и устойчивост. Има много проблеми, обаче свързани с стабилността, с прозрачността на всички органи и Б би трябвало да се занимава с това. И затова искам да ви попитам как виждате новата роля на политическите органи, как виждате своята роля в, по отношение на тези органи, готови ли сте да отидете по-напред, имате ли необходимата експертиза, особено за да разрешите тези конкретни задачи, които ви се дадат. Какво конкретно ще направите? That... E трябва да знаете, че ЕИБ действа извън Европейския съюз още от самото начало. По-настоящем 10% от кредитите ни отиват извън съюза, това са близо 10 милиарда годишно. Сумата е значителна. Що се отнася до Африка, по-настоящем имаме инвестиции по целия континент. Имаме мандат за сътрудничество в страните от АКТБ. Така че ние сме там с инвестиционни проекти за Африка. Това е не е нова територия за нас. Когато се стигне до миграционната криза, мисля, че доста време за моя изненада нея признаването, че има такава криза. Спомня, че имаше една среща на съвета, където посочих факта, че е нужно да се поеме с инвестиции този натиск. И го казах на финансовите министри. Казах, това ще стигне на вашата маса, защото ще са нужни пари, инвестиции. Инвестиции в страните, които поемат, транзитните страни, например Западните Балкани, що се отнася до държавите по предназначение, особено на север, огромни инвестиции. Но в крайна сметка ще ви питат, лекувахте симптомите или лекувахте причините на миграцията. Затова предложихме пакет и идеи. Европейската комисия сега излиза с а, план за външни инвестиции. Много се радвам, че има такъв. И нашите дейности трябва да се впишат в тази структура. Но това ще отнеме време. Вече половин година говорим за това и нищо не се случва. Надявам се в края на Малтийското председателство да се стигне до консенсус. Все още не е постигнат. Тази инициатива за устойчивост и гъвкавост е вече едногодишна. Проектите вече се изпълняват. Така че е добре да бъде подкрепена тази инициатива. Благодаря за гаранцията, благодарен съм за моралната подкрепа, но все още трябва да кажа, че тези 720 милиона от държавите членки са грантове и те трябва да дойдат до 2020 година. Амбициозна е тази цел. И следващата миграционна вълна ще ни застигне тази година, а не след година или след две. Тази инициатива вече е факт, по нея се работи, тя не се кани да започне, тя е започнала. И искаме това да е част от общия план за външни инвестиции на Съюза, а банката с капацитета си извън Съюза е много готова за това в отлично сътрудничество с другите многостранни институции. Положихме огромни усилия по един проект Булст Африка, за да можем да дадем възможност да дадем тласък на младите предприемачи в Африка. 1500 из цяла Африка в момента има, това може да се разшири в много държави. Държавите членки трябва да подкрепят такива проекти. Банката не се опитва да замести агенциите за безвъзмезна помощ. Тя се опитва чисто економически да даде бъдеще на хората, които искат да си останат у дома си в своята страна. No. Благодаря. Извинявам се, трябва да групираме малко въпросите. Първата група, господин Кирцо, се започва. Thank you, Chairman. Um, President I consider the... А, смятам, господин Хойер, че това е много успешна идея сред а, институциите. Голямата част обаче от колегите ми смятат, че банката трябва да върви в посока насърчаване на по-прозрачна данъчна система, като наложи правила на финансовите посредници, с които работи. Смятате ли, че може да убедите финансовите посредници да приемат правилата на банката? Или пък смятате, че просто трябва да се коригира националното законодателство в държавите, където се намират тези финансови посредници. Ако ми остане време, ще задам втори въпрос. Може ли да ни кажете нещо повече за случващото се около Брексит и ЕИБ? Особено, що се отнася до проекти, които в момента се изпълняват в Великобритания и ще ви се усложни ли живота след Брексит? Събираме въпроси. Каталин Иван, заповядайте. Mulțumesc. O să vorbesc Благодаря. Ще говоря на румънски. Въпросът ми е съвсем кратък. Той е свързан с една от основните цели на банката – насърчаване на инвестиции в Съюза. В Европейския съюз имаме развити економики на 15 държави членки. Там има инвестиции, там има експертни познания, има традиция, за изпълнение на мащабни проекти с финансов микс, т.е. пари, които идват от банките, от структурните фондове и други източници. Но в държавите, където има а, инвестиционен дефицит или дефицит на инвестиции, има много изостанали региони, където няма никакви традиции с такива големи широкомащабни проекти. Там няма и експертни познания, които са нужни за такива проекти. Смятам, че Европейската инвестиционна банка трябва да подкрепя инвестиции, като взема предвид и географското местоположение като критерии. Така инвестициите ще бъдат равномерно разпределени из целия съюз и банката може да предостави експертни познания заедно с Европейската комисия там, където те отсъства в Централна и Източна Европа и най-вече в Източна Европа. Има голяма потребност от инвестиции там, но пък няма експертни познания. Thank you. Благодаря, господин Мато. Gracias, presidente. Y muy rápidamente también para hablar de adicionalidad, pero en este caso... Благодаря. Ще бъда кратък. Какво правят парламента и комисията, за да се увеличи допълнителността? Вървим ли в правилна посока със своите предложения? Казахте, че е нужна допълнителност като ресурси, а не като допълнителни проекти. Тогава какво ще предложите в тази посока? След това за участието на националните насърчителни банки. Както парламента каза, те са много важни. Смятате ли, че трябва да бъдем по-амбициозни и да включваме тези насърчителни банки. Какво мислите по въпроса? След това, възнамерявате ли да работите в тясно сътрудничество с тези насърчителни банки и дали те самите биха искали да работят повече с вас? Благодаря. Благодаря, господин Кирцус, на първо място. Благодаря ви за сътрудничеството, благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за задълбочените познания за нашата институция. Uh, Конкретният въпрос, който зададохте. Става дума за прозрачни и справедливи данъчни системи посредством налагане на правила или посредством договорите, които сключваме. Знаем колко е важно да има развитие в тази сфера. Активно участваме в глобалния форум и сходни форуми. Насърчаваме по-справедлива и по-прозрачна данъчна система. Банката в момента наблюдава случващото се на ниво Европейски съюз и света, за да сме сигурни, че стандартите ни са в крак с международните развития. Най-добрите банкови практики, приложимите стандарти трябва да бъдат такива. Имайки предвид бъдещи нормативни актове, които се очакват в сферата на данъчното облагане, сме предприели мерки за над... надлежен финансово-економически анализ, due diligence, така, щото това да бъде записано във всички договори, които сключваме с своите партньори. Това е много амбициозно, защото всичко се променя ежедневно. Трябва да бъдем много бдителни, трябва да участваме в международни форуми, където всичко това се развива и сме готови в крайна сметка да направим точно това. Що се отнася до Брексит, как ще изглеждат нещата след него, ще изглеждат зле. И всички ще сме зле, Обединеното кралство също ще е зле. Но в крайна сметка, факт е, че ще си тръгнат. И на мене ми е много мъчно. Но това е. Ще има своите последствия. Говорих с председателя преди да дойдем тук, че трябва да намерим начин заедно с ключовата група в Европейския парламент, която се занимава с преговорите по Брексит, да направим така, че да обрисуваме цялата картина на работата на нашата банка в Обединеното кралство, Ефтиното винаги излиза скъпо. Много е важно да се види каква роля ще изиграе тази, нашата банка, тази банка в този процес. Това е важно и за европейския бюджет. Много е важно. Инвестиционната банка обаче не е част от бюджета. Тя е капиталова институция, която набира своите капитали на пазара – с огромен набор от облигации, половин трилион облигации. И ако вземете годишния бюджет на Съюза, 140 милиарда годишно е той, горе-долу, ние правим 85 милиона годишно. Обединеното кралство пък притежава 16% от нашите акции, пъти с отлично, там, особено по сфери, които са важни за бъдещето на Съюза. Така че е важно политическите лидери и вие да имате цялата картина пред себе си. А това ще повлияе много и на пазарите, тъй като ние работим на международните финансови пазари и трябва да намерим начин, така, защото политическите ни лидери да имат цялата картина пред себе си и да ви дадат на вас възможност да разберете всичко. Направили сме специален екип за Брексит в банката, тъй като това не е част от обичайната ни дейност, нито част от обичайната работа на рисковите експерти, на правните експерти. Та, имаме адхок екип, от математици, опитни юристи, които ни помагат. И това ще бъде много болезнено, ще изисква много от нас и ви приканвам да следите процеса. Въпросът на господин Иванс. Разбирам проблема, но съм наистина впечатлен за това, че FC показва, че контрацикличното разпределение е възможно. Като погледнете БВП на глава от населението, коя е държавата, която най се е възползвала от ЕФСИ? Изключение на Италия и Испания, които са на, някъде на седмо или девето място, всички страни от Централна и Източна Европа са в началото на списъка. Но какво трябва да се направи? Много повече което означава и изграждане на капацитета на национално ниво. В вашите страни. Във вашата страна конкретно, неразходените ресурси за публични проекти и за насърчаване на бизнеса е огромен. Така че това трябва да се подобри. И ние можем да изготвим препоръки и разбира се да предоставим консул... консултантски услуги през едните месеци. И в миналото един от нашите най-големи под, под, подразделения е в Букурещ, Букурещ, където работят много инвеститори, брокери и така нататък. Имахме ли сме много интересни разговори, конкретни проекти, разбира се, за да бъдат разходвани средствата. Без националните насърчителни банки ние не можем да постигнем успехи, продължаваме да задълбочаваме сътрудничеството с тях в случай с вашата страна. Вашата страна, например, има много добро ам, финансиране. Тя е пример за финансирането на МСП. Така че сътрудничеството с националните насърчителни банки трябва да продължи и да се разшири, да се задълбочи. Ние съответно сме заинтересувани от наша страна. Ние сме подготвили нашите оферти, както към насърчителните банки, така и към Банката за развитие. И трябва да имате предвид, че като цяло Европейския парламент всъщност националните насърчителни банки са много различни. И не петте най-големи ще е, вземат най-голямото парче от тортата. Тоест, ние трябва наистина да си сътрудничим с националните насърчителните банки, в малките държави членки, в да, даже има такива държави членки, които няма такива насърчителни банки. Разбира се, ние трябва да, трябва да бъде създадени тези структури. Ние ще продължим сътрудничество с големите банки. Това е, не стои под въпрос. Но е, въпросът е да продължим сътрудничеството с насърчителните банки, с малките страни. Продължаваме с следващия кръг от въпроси. Благодаря, господин председател. Два конкретни въпроса от моя страна, господин Фернандес. Надявам се да получа отговор. Планът Тюнкер. Целеше да се увеличи обема на инвестициите в Европа. Не само частните инвестиции, но и публичните такива. И смятаме, че тези инвестиции могат е, да бъдат потекат посредством на инвестиционни платформи. Те трябва ли да бъдат отчетени, когато говорим за пакта за стабилност, механизма за стабилност и стратегически инвестиции? Има платформи за инвестиции, които работят добре, други, които не чак толкова добре. Как вие гледате на тези инвестиционни платформи? Имате ли някакъв анализ, който сте направили? Примери за добре работещи инвестиционни платформи? Защото е хубаво да се подобри гъвкавостта на тези инвестиционни платформи. Следващия ми въпрос е свързан с така наречените консултативни центрове. Това са нови структури. Предложението е добро за създаването на повече такива консултативни центрове. Но дали вече съществуващите работят добре? Какъв е броя на проектите, дела на проектите, които бъдат консул... са консултирани вече от тези центрове? Тоест, въпросите ми са свързани с инвестиционните платформи и а, консултативните центрове. Господин Ман, благодаря ви. Колегите говориха вече за финансирането на МСП и това е много добър факт, но аз искам да дам един пример. Франкфурт на Майн, аз съм от провинция Хесен. 4 милиона евро беше допуснат кредит, отпуснат кредит за новия терминал 3 на летището. Очакваме 14 милиона допълнителни а, пасажери всяка година. Това означава, че ще бъдат създадени същевременно и нови работни места. Така че това е голям проект. И виждате, че в, когато става въпрос за такива големи проекти, се вижда а, наистина и а, бъдещето, как се гради то. Така че Европейската платформа за инвестиции е много важен проект, т.е. за да могат инвеститорите да се информират а, а, относно проектите и така нататък, но и органите, самите административни органи, например, не знаят винаги какви са пътищата да бъдат подкрепени местни, локални проекти. Така че този нов инструмент ще бъде малко по-инновативен, но това наистина ще може ли да бъде ползвана тази платформа от обикновените хора? Какви са очакванията ви към тази променена, иновативна структура? Благодаря ви, Нина Джил. Благодаря, господин председател. Господин Войер. да споделям вашите е, чувства по отношение на Брексит. Първо, ще се спре, разбира се, на тази тема. Мой избирателен а, е, регион в Бърмингъм а, е, имаме в Централната болница много голям проект, който а, получава финансиране от по FC1. Тук не става въпрос само за нарастващите нужди на, на растящото население в този район, но става въпрос за целия по-голям регион. Тези проекти, които текат, те ще получат ли средства до края на предвидения период, докато приключат? Вторият ми въпрос е свързан с ролята на ЕИБ по отношение на външните партньори. Става въпрос вашето участие, участие в мигрантската, беженската криза и какви са вашите инвестиционни планове, които са външни извън Европейския съюз и какви са поуките на ЕФСИ от ЕФСИ, които вие можете да приложите и по отношение на ЕИБ. Имате ли стандарти за външно кредитиране? Може ли в някои сектори, например, да предвидите е, намалявания на е, средствата за инвестиции? Когато става въпрос за климатично изменение, ако те бъдат спряни, как ще бъде оправдаете е, ангажиментите на ЕС? Е, още един малък въпрос по климатичните измечения. Една от нещата, които ни представя как ще гарантирате инвестициите а, е, по, а, за, за изпълнение на целите по КОП-21, дали FC планът наистина ще спомогне за постигането на целите, договорени на КОП-21. Господин Корбон. Ah, Благодаря, господин председател. Бях се разсел малко. Член 208 от а, договора за Рим а, раз, постановява създаването на Европейската инвестиционна банка. Сега, Брексит означава а, а, Брит, Британия, Великобритания, кое, която е част от а, а, инвестиционната банка. Тоест, как акционерите, например, ще бъдат а, удовлетворени, когато става въпрос за дългосрочни проекти, за да можем да имаме големи, много налични средства. А, или как, какъв вариант предпочитате в някакво скромно дистри, а, разпределене в, а, съгласно вашия правилник и какви налични средства ще бъдат предоставени на, велико, на британското правителство. Смятате ли, че е възможно да, е, Обединеното кралство да създаде собствен фонд, е, резервен фонд? И защо, по какъв начин вие смятате ли, че ще можете да отговорите на е, исканията на Обединеното кралство за излизане от банката? Благодаря за всички въпроси. Ще започна с консултативната дейност и инвестиционните платформи. Много важен въпрос. Ще са възможни подобрения на дейностите в този сектор и, следва да бъдат направени такива. Максимална гъвкавост ще трябва да бъде предоставена, защото това се очаква от нашите партньори. Те нямат пряк достъп до Европейската гаранция за бюджета. Така че ние наистина ще трябва да поработим. Много е важно консул... консултирането. Особено, за да се оцели ролята на ам, управителните органи за управление на проектите. Защото в някои страни тези управителни органи не работят добре, особено в Централна и Източна Европа. Това е факт. Сега, въпроса за тези платформи и националните насърчителни банки. Имаме такава платформа на 16 такива банки. Тук не говорим само за банките, но, но също така и за техните дъщерни фондове. В редица страни предприемачите се насърчават да създават фирми, започват тяхната малка дейност на МСП. И всъщност европейските инвестиционни фондове предоставя именно средства точно за такива случаи. Това работи доста добре. Финансирането за широко лентовия интернет, високоскоростния. Това е добър пример, който започна неодавна и ние залагаме големи надежди на него. По местните проекти. Понякога нещата са доста обнадеждаващи, в други случаи доста отчаяващи. В страните, които познаваме най-добре, имаме както отлични примери, така и ужасяващи примери. Така че, ако имаме проект, като например във Франкфурт, е част от ам, стратегията на Европейския съюз за транспорт. Наистина, трябва, разбира се, да, много добре да обмислим инвестициите и ние сме удовлетворени от този проект. Нашите банкери участват в много проекти и консултират различни проекти в ЕС, защото за нас е много важно именно това европейско измерение на проектите. с нашите очаквания по отношение на бъдещото развитие са големи. Министрите на финансовите държавите членки следвало да общуват повече с общините и с регионите. Много важно е това сътрудничество. Книгата, която споменах, е, това са насоки, които ние, с които ние работим заедно с Евростат а именно познаването на финансовите инструменти, особено на национално ниво. Понякога има някои предразсъдъци към публично-частните партньорства. Важно е те да бъдат финансирани по един чист начин. Защото имаме доста лош пример, лош, лош, лош опит с публично-частни партньорства. И това всъщност е, е лоша ситуация за общините. Следващия въпрос, пример, беше за Бърминга, нали? За болницата. Сега наистина това, това малко ме очудва, защото управителите на болници едва ли очакват финансиране от Европейската инвестиционна банка. но между 27-те и съответно между 28-те ние ще обсъдим въпросите за текущите проекти и те дали ще получат финансиране до тяхното приключване. И се надявам в тази връзка по един цивилизован начин да протекат тези преговори за напускане на излизане на, Европейския, е, на Великобритания от Европейския съюз, защото това е в интерес на всички, на пациентите в болниците, на политиците, без значение дали става въпрос за полски медицински сестри и така нататък. За нас е важно по един цивилизован начин да удовлетворим всички страни, така че Разбира се, нашата дейност в Обединеното кралство продължава. В момента, към момента, Обединеното кралство е акционер в банката. Има много добри проекти, в кои, които се провеждат там и няма причина те да бъдат прекъснати. От друга страна, трябва да си дадем сметка, че към момента все още като член на Европейския съюз се прилага и протокола за всички привилегии и а, задължения. Тоест тук ще възникне и проблема, който е отправен характер за защита на нашите активи. Аз няма да водя преговорите сред обществеността. Това са много усилия. Екипите на трите институции ще го правят това. Ние ще ги подкрепяме, разбира се, но не пред светлините на камерите. Огромни са въпросите с огромно въздействие. Трябва много добре да бъдат преценявани. Разбира се, че в Обединеното кралство има огромен брой активи. 16% е дяловото участие на Великобритания и ще видим каква ще бъде стоеността, когато те напуснат. И разбира се, продължават а, а, също така и в пасивите, участие в пасивите, където Обединеното кралство участва. Така че през и на няколко години ние ще бъдем много силно обвързани, все още силно обвързани с Обединеното кралство и се надявам наистина екипите, които ръководят преговорите да следват принципа на градивност. И ние съм убеден, че ще продължим, ние поне имаме волята да си продължим да си сътрудничим с Обеденото кралство извън Европейския съюз. И се надявам Чайна да ни ни ощети толкова много. А, Китай, извинете, Китай. Сега. The project is not over. We follow a project. Така наречените, наречения greenwashing или зелени инвестиции ние смятаме да продължим а, да инвестираме, тъй като последния проект ще продължи до 2052 година, така че ние ще присъстваме на, а, в Обединеното кралство още известно време, т.е. ние ще гарантираме а, да бъдат спазвани и изпълнявани обещанията на инвеститорите от деня на подписа, подписването на, на, на договора трябва да бъдат спазвани договорните задължения. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Благодаря ви. Извинявайте, винаги просрочвам времето, но все пак бих искал, исках да отговоря на всички а, въпроси. Е, с малко 5 минути сме просрочили. Да, благодаря на всички. Това беше, както обикновено, изключително а, полезен дебат. И Уверявам ви, господин Олер, е, парламента е, много внимателно ще следи развитието, особено във връзка с Брексит е, и взаимоотношенията с ЕИБ, така че ние винаги сме били в много тесен контакт с вас и с вашата институция. Още веднъж благодаря на всички участници, на председателя Хоер. Прекратяваме за обедна почивка и продължаваме в 15 часа. Благодаря.